Right, um... Добър ден на всички. Може се да изчакам, докато получим достатъчен брой депутати, тъй като не искам да започвам, когато е празна залата, което пък ни отне няколко минути. И така, искам да започна с първа точка от дневния ред. Това е приемането на дневния ред. Има ли някой против? Никой не ми маха. Точка 11. Становището на господин Шонтис ще бъде утре. Имаше дискусии дали да не може да се премести днес, но остава за утре. Господин Фърба трябва да го знае това. Одобрен ли, одобрен ли е протокола? Да. Чудесно. Съобщения. Има зала и днес и утре за слушане АСП 5G2. Там може да отидете, ако няма места в нашата зала, за да слушате дискусията. Освен това, се предават по интернет заседанията. видеозапис се качва в мултимедийната библиотека на сайта на Europal 24 часа след свършването на заседанието. Ето това са формалностите. А сега приветствам господин Еди Уаймърш, председател на Комитета за, на европейските регулатори на ценни книжа интересувани надзорния пакет и искаме да чуем неговото становище. Имате доста време за въпроси също така. Еди ще говори десетина минути с слайдове. От 15 ги понамалих на по-малко. И... И след това ще можете да задавате въпроси. Еди има думата. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да мога да говоря за работата на Цезар или Цесар, което е съкрещението на комитета на английски. Съвета на министрите ще разгледа начина по който тази институция, както и другите комитети, ще бъдат реформирани. През 2009 година Работихме много сериозно в няколко сфери. Ще спомена само две. Първо, стандартите за липса на препоръки при клиринг и сетълмент. Европейската централна банка и директивата за ПКИЦК. Това бяха трудни директиви. както и паспортите за управляващите фирми. Основните приоритети за 2009-2010. Първият такъв институционалната реформа, промяната на нашата, нашия комитет в ЕСМА, което е Европейски орган за ценни книжа и пазари, съкратено на английски ЕСМА. Това ще се обсъжда утре. След това агенциите за кредитен рейтинг. Започваме с едно решение от април месец на парламента и благодарение на добрите бележки на парламента и най-вече на господин Гозес успяхме да започнем работа, за да се занимаваме пряко с надзора на такъв тип агенции за кредитен рейтинг. ЕСМА ще се занимава пряко с тях без намесата на националните надзорни органи. Що се отнася до приоритетите? По отношение на кризата имаме различни задачи, които отнемат вниманието ни. Част от тях са свързани с братята Леман, другите с Толедов и депозитарите. Освен това, много сериозно се занимаваме с организацията на пазарите OTC и деривативните пазари, за да се засили прозрачността. И що се отнася до пазарите на дялово участие? Обикновено ги наричат черните дубки на ликвидността. Имаме и по отношение на облигациите или облигационните пазари един проект. Това, което притеснява повечето хора е свързано с четоводните стандарти. Ние често сме вземали позиция по отношение на борда а, за международните счетоводни стандарти, за да защитаваме позицията, че добрите счетоводни практики защитават пазара. В крайна сметка трябва да отговорим на изискванията на пазара за отбелязване на точна и справедлива стойност. Тоест, занимаваме се не само с съвещателна работа, а което е по-важно, занимаваме се с оперативна дейност. Тази оперативна дейност се фокусира около няколко проекта, свързани с информационните технологии. Имаме доста експерти, обучени и тези проекти, за които говоря в сферата на информационните технологии, са свързани от една страна с база данни за агенциите за кредит рейтинг, след това имаме една система за докладване на транзакциите и след това една система за данните на фирмите. Ще разработим още една. Искам да спомена всичко това, защото тези проекти изискват много финансиране, много финансови средства, а по-настоящем не можем сами да ги финансираме. Кандидатствахме пред европейските институции за допълнително финансиране е, по тези конкретни проекти, а не за финансирането на нашия комитет по принцип. Така че имаме безпокойство по отношение на финансирането на тези бъдещи дейности. И накрая, спазвайки времето, госпожо председател, искам да споделя част от безпокойствата ни за бъдеще. Едно от тях е свързано най-вече с ощетоводяването. Считам, че по-настоящем не се справяме добре с тази сфера и видяхте, че стандартите, които се разработват в Европа и онези, които се разработват в САЩ, се раздалечават все повече. Надявам се, че може да се намери съгласие между двете полярни становища и да придвижим този проект, който подкрепяме напред, което пък е свързано с прилагането на международните стандарти, счетоводни стандарти в международен план. Освен това, искам да говоря за защитата на инвеститорите. Това е сред нашите приоритети и там имаме определени моменти, към които искам да привлека вниманието ви. На първо място става дума за разпределението на продукти, което наричаме пакети ПРИПС за инвестиции в търговия на дребно. Те са сходни на инвестиционните фондове, но са обновени и препакетирани в кавички по нов регулаторен режим. Заедно с две други комитета работим за да се въведе един режим, който да се прилага към всички и към всички продукти, които чисто финансово са еднообразни. Това е много сложна тематика и се надявам да чуя вашите становища по отношение на трудностите в тази сфера. Сега, що се отнася до полуките от Мадов и Леман? Едно от тях е свързано с депозитарите, това ще бъде обсъдено днес след обяд. По отношение на директивата за хедж фондовете, няма да говоря подробно за това. По отношение на братята Леман има няколко неща. Едно от тях е ефикасното използване на ползването на проспектусус. И аз много внимавам какво казвам. Това се забелязва в определени държави. Ценните книги се разпределят като че ли неправомерно. И с това ще спра бихме искали да стартираме един дебат за разработването на продукти. Продукти, които да се ползват от инвеститорите в дългосрочен план. И това е свързано с подготовката ни за демографските ни проблеми, застаряващото население. Така че нашия комитет би могъл да допринесе също към този много наболял проблем. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Има нещо необичайно и то се нарича празен списък с изказващи се. Алин ще започне. Не, всъщност не искам да започна, казва Алин. А, но искам да повдигна един въпрос. Знам, че казахте и след обяд ще говорим по този въпрос, но ми беше интересно това, което казах за депозитариите. Да се питам какво ще прави вашия комитет по този въпрос, защото доколкото аз разбирам, що се отнася до братята Леман, и вие повдигнахте този въпрос, 50% са били в погрешни депозитари и тези средства никога не са върнати на инвеститорите, защото са един вид загубени средства. Така че искам да попитам дали трябва да разглеждаме варианта за независими депозитари. Едно предложение, което би гарантирало по-голяма защита на потребителите, по-голяма прозрачност и по-голяма отчетност. Ораторе, благодаря ви. По-настоящем анализираме и картираме различните правила, които ще се прилагат към депозитарите. На второ място Европейската комисия обяви, че ще излезе с позиция. На трето място Считам, че що се отнася до директивата АФМ, има определени правила за депозитариите. Тези депозитари всъщност играят важна роля, що се отнася до инвестиционните фондове, не като депозитари, а като верифициране на транзакциите, т.е. при влизане и при излизане от фонда. Така че това е много важна роля. Що се отнася до собствените роли на, собствената роля извинете, на депозитарите, смятам, че те трябва да носят пълна отговорност. Трудностите идват от случаите, в които човек се занимава с ценни книжа, които са депозирани и поддепозирани при трети страни. Някои може би считат, че трябва да има задължение а, да има резултат или пък да се ограничим до само това, което бихме нарекли а, стриктен due diligence. Но аз предпочитам второто, защото а, този правно-економически социален анализ, наречен due diligence, а, не трябва да бъде пренебрегван от надзорниците. И на второ място са правилата от ниво 3. Те са приложими, що се отнася до функционирането на този тип анализ. Но един депозитар да трябва да гарантира всички ценни книжа, мисля, че това ще създаде огромен риск за самия депозитар. тези рискове се плащат, което пък не е в плюс на инвеститорите в ценни книжа. Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че е, финансовата реформа в Европа е очаквана, но още преди кризата Европа показа, че е готова да се сблъска с този проблем и да реформира е, надзорните системи. Европа е толкова по-готова, че всичко това се конкретизира и се потвърди по време на срещата на Г-20 в Питсбърг, защото решение бе взето да се засили тази необходимост от финансов надзор в света. Финансовата криза, която се появи през е, есента 2008, е, всъщност е, засегна не само световните регулатори, но и европейските регулатори и показа действително каква е необходимостта от подобрения на цялата финансова архитектура. Всъщност, срещу кризата какво се случва? Доста липсваше сериозна координация и в крайна сметка се забави цялата работа по стабилизация на финансовите пазари. Вашата институция за сега е само консултативен орган и сигурно нямате достатъчно правомощия, за да можете да допринесете достатъчно за избягване на щетите от кризата, въпреки експертизата, която показахте току-що. И действително Европейската комисия пожела всички европейски комитети, които съществуват, не само вашия, но и всички да се превърнат в истински европейски власти, които да имат обвързваща сила. Защо? Защото екс... констатациите са нещо чудесно, експертизите също, но аз считам, че а, санкция или поне заплахата от санкция са още по-добри средства. Разбира се, реформата е добре дошла за да можем действително да се справим с бъдещи неуредици в финансовия свят, но ми се иска, господин председател, да дадете днес на нашата комисия светлина, да хвърлите светлина върху органа, който трябва да замести всъщност вашия комитет и що се отнася до надзора на пазарите, какви ще бъдат новите компетенции на комисията, дали ще бъдат достатъчни, за да може да се гарантира стабилност на финансовите пазари в Европа именно се оказахме е, пострадали е, от тази криза, е, която не беше от наш резултат. Благодаря ви. Ще отговоря на френски, въпреки че не съм франкофон по происход. Мисля, че Заседанието, което ще се състои утре, ще отбележи сериоден прогрес, защото за първи път се вижда, че в Европа вече наистина имаме сериозна сила в финансовата сфера. Това е една първа стъпка и сигурно не е последната стъпка. Мисля, че в този подход, който се оказа подход на господин Ларозиер, това е умерен подход, предпазлив подход и именно този подход може да ни доведе до сериозен напредък. Много правилно подчертавате проблемите с правната сила и принудителните мерки. Всъщност точно това ни липсваше до сега основно. А именно тази възможност да наложим известни решения. От октомври месец 2007 насам, 2008 поправя се е, оратора, вече сме през 2009, Та от 2008 имаме възможност да взимаме решение с квалифицирано мнозинство. Използвахме тази възможност още при първото заседание. Това е полезно. Вижда се, че а, е, действително вече има а, е, нова дисциплина. И ако сега вече трябва да преминем обаче към по-висока скорост. И именно това е предвидено в е, предложението, което ще се дискутира утре. Няма сега да разработвам, освен ако го желаете, разбира се, различните аспекти на предложението, но това, което е много важно, според мен, са две неща. Първо, да, на, да наложим правила, разбира се, от техническо естество, няма да е политическо естеството на тези правила, но да бъдат правно обвързващи тези правила. Мисля, че сме на добър път. Разбира се, има някои резерви, още по въпросите можем да ги обсъдим по-нататък, но да а, обезпечим приложението им. Защото още днес имаме много правила в Европа, в всякакви сфери, но не съм убеден, че тези правила се прилагат достатъчно добре навсякъде. И именно този орган за бъдеще ще може да работи, за да идентифицира къде са пропуските, така че да може в крайна сметка органа да може да каже на всички национални органи, скъпи приятели, не сте направили необходимото, сега го направете. И освен това, ако не го направите, и точно там е проблема, ще ви заместя, ще заместя националното законодателство, за да наложа съответното правило. Знам, че това е противоречив момент и ще видим утре самите държави какво ще решат. Но така и иначе, каквото и да се случи, това вече само по себе си е крачка напред. Така че смятам, че за напред ще имаме много повече сила, много повече правомощи. Разбира се, ще трябва да изградим този нов орган, от гледна точка персонал, средства и така нататък. Ще трябва да обезпечим и финансирането, разбира се, на всичко това, но сигурно ще имаме възможност да говорим за това в момента, в който вашия парламент ще дискутира европейския бюджет. Благодаря ви. Катрин Стайлер. Катрин Стайлер. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин Ваймеша. Ние имаме вашата презентация на PowerPoint. Вие подкрепяте ли идеята за доход на една акция, като се отчита справедливата им стойност? Дали това е въпрос, който представлява интерес за вас? Радвам се, че споменахте за ПРЕПС. Важно е да обмислим тази възможност и да направим нужното те да станат по-разбираеми, по-прозрачни по въпроса за застаряването на населението. Радвам се, че поставихте и този въпрос до 2010-75% от разполагаемия доход ще бъде за лица над 50 години. Това означава, че трябва да се вземат мерки за защита на потребителите с оглед на застаряването на населението, как да накараме младите хора да гледат сериозно на пенсиите, тъй като сега продължителността на живота е по-голяма са необходими съответно и повече средства за издръжка. Благодаря ви. Аз ще започна от последното, което казахте, защото съм силно а, привързан към този въпрос. Това е макро въпрос във всичките му измерения. Разбира се, ние трябва да мислим а, за разработването на нови инструменти, които да отговарят на тези потребности при целия живот на хората. Те могат да започнат съвсем безопасно, при всички гаранции, да си формират пенсионен фонд, пенсиониран самостоятелно или от техните работодатели. Този въпрос е свързан и с ПРИПС. Ние имаме редица продукти, които се предлагат и за пенсиониране в Обединеното кралство, в Ирландия, може би не чак толкова, колкото на континента, но те не се предлагат при същите условия, както информация, консултации, дисклоужа и прочее. Затова е необходимо да се създаде равнопоставеност, но основно инвеститорите пенсионерите, кое, които също са инвеститори, да бъдат защитени в дългосрочна перспектива. По отчетоводяването, това е въпрос, който много се дискутира. Аз имам по-просто предложение. Няма да навлизам в а, а, справедливата стойност, а, но нека техническите експерти да предложат а, решения, приемливи за всички. Не може да се прилага едно решение за тази част на света, друго за друга част на света. Някъде трябва да има нещо, което да убеди всички. Благодаря. Господин Вемеш, току-що говорихте за счетоводните стандарти. Няма да влизам в подробности, но искам да дам пример – Централната банка дава данни от 1,8 трилиона. Ако приложим американските стандарти, цифрата става от 950. Значи явно разликата е огромна според стандарта, който се прилага. Преди три години чух, че ни се казваше, че сме на добър път, че се доближаваме до американците и че до 2011 и 2012 фрактур... разликата ще бъде превъзмогната. А днес ми се струва обратно, че не се доближаваме, а напротив се раздалечаваме едни от други. Така че докъде сме стигнали? Без да говорим за случая Валио и за точната стойност. Знаем ли точно как всъщност работят различните стандарти, е, дали има някаква отговорност, изобщо дали всичко това е абсолютно неясно по-скоро от към отговорност именно. Имаме огромни проблеми пред нас. Натиска е много сериозен. Трябва да се занимаваме с хиляди неща. И в крайна сметка последицата от всичко това е, че Понякога се опитваме да отговорим на някои въпроси, които автоматично обаче се отразяват върху други въпроси, които пък не се разглеждат едновременно. Например, въпроса за депозитарите или за паспортите. В същото време е, въпроса за предприятията за колективните инвестиции в ценни книжа. И общо взето всички тези въпроси се натрупват и накрая стигаме до предложение, което се оказва непоследователно и нелогично спрямо това, което сме казали някъде другаде. Друга забележка – директивата за проспектите. Има ли някакъв смисъл да се говори по този въпрос изолирано, след като знаем, че не, в крайна сметка нещата ще се развият в друга посока след няколко месеца? Става въпрос за ПРИПС – а пък припсовете, според мен, автоматично ще уредат този въпрос. Ще започна също от последния въпрос, който е най-лесния. Ако разделим различните въпроси, можем да стигнем до конфликта. Вие казахте, че Припса е добър пример, както и директивата за проспектите. Всъщност, ПРИПС не отива толкова далеч, колкото директивата за проспектите. Европейските институции в широк смисъл, включват се тук и комисията, всъщност нещата тръгват именно от комисията, тези институции имат идеята по някои конкретни въпроси да се предложи равностойно третиране за различните продукти. Що се отнася до предоставянето на информация в проспекта ще се ограничат нещата до кратките проспекти, където ще се съдържа ключовата информация. Разбира се, не за всички продукти ще имате пълен проспект. Освен това, някои от правилата, които са приложими в МИФИД, също биха могли да бъдат полезни по отношение на останалите продукти. За това не става дума за припокриване между ПРИПС и проспектите. Може да има известно припокриване, но вероятно ще има различни подходи, които ще се откроят в дискусията. Съгласен съм за депозитариите. Тук също има косвени ефекти, но това се отнася и за други е, страни. Знаехме, например, при кредитните агенции, че този въпрос ще е, засегне директивата за капиталовите изисквания. Така че трябваше да направим така, че да не се стигне до конфликт между двете позиции. Понякога обаче това е неизбежно. Може би също и в парламента може да допринесете да не се допуска такъв конфликт в текстовете. За депозитарите обаче има проблем, няма съгласуваност. И най-интересният въпрос това, което казахте за EISB. ние трябва да отново да разделим нещата. Действително, това не е единствената област, която набелязваме това. Виждаме това в счетоводството, в хедж фондовете, в деривативите, в кредитните агенции. Мога да продължа списъка. Преди няколко години имахме дискусии между нашата комисия и САЩ за взаимното признаване, но кризата сложи край на всичко. В понеделник и вторник миналата седмица в Вашингтон ние подновихме искането за взаимно признаване. Това е бъдещето. Доколкото разбирам, американците проявяват интерес, но в САЩ а, да, има криза от една страна, която е много по-дълбока в структурата, отколкото тук. Освен това, в САЩ са изправени пред институционална реформа, която е съвсем неясна а, докъде ще доведе. Затова това, което казахте от а, АСБ и а, управлението, а, това има резон. Може би казвате, това са хора, които са някакви просветени хора, които определят нещата, но най-важно е да има добро самоуправление. Имаше момент, в който нашия комитет смяташе, че трябва да участва активно в групата за мониторинг, но това не се случи. Според мен трябва нещата да започнат от нулата отново. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин, госпожо председател, някой от нас, дори почти всички участвахме в е, експертния семинар и през втората част на този семинар всъщност ни се позволи да анализираме системата на разпределение. Освен това имахме среща с тройката и ни се каза, че утре ще можем да постигнем споразумение, защото имаше мнозинство от 21 държави, които успяха да е, обединят е, мислите си и становищата си, така че ще се възползвам от вашия опит е, за да ви спомена кои са всъщност най-чувствителните теми в кавички за този парламент. Първо, каква ще е ролята на нашия парламент в демократичната отговорност разпределена между институциите или в рамките на законодателната работа, що се отнася до норми, регулиране, прилагане, като например техническите норми за банковите органи в Европа. Една от идеите е парламента да може да се намеси, когато има съгласие между органа, който предлага и комисията, която решава. И в крайна сметка всички сме съгласни, че трябва повече надзор и трябва повече правомощия на европейско равнище, така както вие казахте. Но когато се опитаме да го напишем това черно на бяло, когато минем от виртуалното към действителното, действително там вече има много разлики и големия проблем са решенията, които се предлагат от банковите е, органи или поне от нези, които надзирават именно пазарите. И е, когато има национален надзорник, който е недостатъчно добър. Така че тези норми ще бъдат ли задължителни или не? Това е въпроса в случай, че надзорния национално равнище не приложи европейските норми, трябва ли да се обърнем към частните финансови институции, които в крайна сметка не са били достатъчно добре обхванати от националния надзорник? И каква ще бъде предпазната клауза в случая, коя ще бъде тази, която ще трябва да се приложи особено от бюджетна гледна точка, от счетоведна гледна точка, не знам дали мога да добавя нещо. Ми се иска е, да чуя вашия опит по въпроса за тези разпоредби от пазар към друг пазар, като например е, недвижимите е, сделки, както например имаше трудност в Испания защото може да има проблем свързан с неплатежоспособност за някои от институциите. Um, issue... По въпроса за демократичната отчетност, вие основателно се спряхте на този въпрос. В предложението за регламент има някои разпоредби за организирането на тази отчетност. Именно за това съм тук е, днес. Това е слушване и част от е, този процес на отчетност. В бъдеще не трябва само да продължи тази дейност, но и да бъде засилена. Всички наши колеги в трите органа са на мнение, че трябва да се спазва тяхната независимост. Тази независимост се гарантира от националните им юрисдикции. Затова ще е много трудно Европейската комисия да се намесва по отношение на прилагането на техните правомощия. Комисията може да се намесва в промененето на техническите стандарти. Те се утвърждават от комисията, така както и счетоводните стандарти. Комисията има право да ги променя или да ги подменя, но това е намеса в независимостта на органите от една страна и на националните надзорни органи от друга. Другият въпрос е предпазната клауза в случай на конфликти между националните надзорни органи и медиация. Последните предложения предвиждат, че в случая на неразбирателство ще има комисия, ще има решение, което ще бъде отправено към националните надзорни органи. Но това не е достатъчно. Тази клауза ще се отнася до фискалната отговорност. Ми може да кажете, че това не е достатъчно. Това е по член 23. Тук не става дума непременно за медиацията. Проблема с медиацията, както го виждам аз, че управителният съвет, ако не приложи решението, какво се случва тогава? Това решение е много близко до решение на съда. Не може националните органи за надзор да кажат не, ми, не ни интересува, защото нещата могат да стигнат до съда на европейските общности и тогава нещата ще се проточат с години. Европейският орган може да завежда дело в националните съделища за прилагането на взето решение, но ще видим как ще се случи това на практика. No. That's the, not, nothing about accounting because you say so. Нищо за счетоводството. Не знае какво имахте предвид, когато говорихте за прак на платежоспособност. Може би имахте предвид капиталова адекватност. Рудо Пулман. Äh, äh, Благодаря. Е, Благодаря за това, че отговаряте на нашите въпроси. Искам да коментирам казаното от вас на господин Самаркакис за техническите стандарти. Европейският парламент може да предвиди неразлични форми на демократичен надзор по отношение на постигането на стандартите. Например, могат да се използват международни експерти, Европейската комисия може да участва, Европейския парламент трябва да използва обаче напълно правата си да прецени окончателния резултат и да види дали получения резултат би навредил или би спомогнал за развитието на пазара. Трябва да гарантираме институционалната позиция на парламента. Той трябва да може да упражнява правата си на вземане на решение. Искам да чуя вашето становище по този въпрос, защото мисля, че това всъщност бе целта на въпроса на колегата. Също така бих искал да говоря за деривативните инструменти, които споменахте. Едно пояснение. Вашето предложение ще хвърли ли допълнителна светлина върху пазара на деривативите и ще се фокусираме върху стандартизиране продукти и какво ще стане с нестандартизираните? Как от, също, от друга страна ще премахнем рисковете, свързани с нестандартизираните? Първият въпрос беше политически казва председателя на комитета. Аз съм комитет, аз съм председател на комитет, който е част от европейските институции, не мога да взема позиция, трябва да го обсъдите това с колегите си от другите два политически органа в Европейския съюз, така че не е в моите ръце да отговарям аз. В случай говорим за технически стандарти. Въпросът е какво разбираме под такива. Нека да поанализираме. Един пример – Банковата система, ще я взема като пример. Имаме изисквания за отчетност пред Европейския орган. Тази отчетност в момента тече по различни схеми за отчитане. Тоест, имате един, на голяма екселска таблица и всеки казус има своя дефиниция, пък дефинициите са различни. Трябва да се опитаме да сближим тези дефиниции в оптимална степен. Вие в парламента се пита тогава, ще получите ли такава дефиниция? Мисля, че по две години на дефиниция ще са ви необходими, така че нещата не са много приложими. Ако трябва да говоря за отчетността, в случая става дума за политическа отчетност, а не за техническа такава. По политическите последствия по политическите цели, ето там може да има диалог. И този диалог може да се води с всички, които искат да водят диалог. Ако искате да ме поканите други ден, ако още съм на тази позиция, и ме попитате какво правите в сферата на деривативите, аз няма да ви обяснявам какви са отделните елементи по стандартизираните деривативи. Те трябва да бъдат включени в отчета, но ако ме питате, имате ли отчетност, ако имате ли различни видове предварителна и последваща отчетност и така нататък, по отношение на деривативите. И тъй като съм започнал с тях, нека да продължа. Европейската комисия излезе с един документ преди няколко месеца, мисля, че през октомври. Ние подкрепяме този документ. Той се движи в правилната посока. Искаме да се работи в тази посока. Има няколко важни момента. Първият. Как да намалим рисковете в пазара на деривативни инструменти? В случай не говорим за милиарди, не говорим за стотици милиарди, а говорим за трилиони, дори стотици трилиони. Така че трябва изключително да внимаваме. Ако се случи нещо грозно в кавички на този пазар, то не бива да разрушава структурата на нашето общество, защото има такъв риск. Какво можем да направим? Намерили сме няколко механизма, които се основават на едно и също. Елиминиране на позициите купувам, продавам, дебит, кредит, те да бъдат анулирани и това го правим посредством централните контрагенти. Не само за деривативите, а и за дяловото участие. Те намаляват значително риска. Това е много важно. Мисля, че е много важно те да работят добре. И да бъдат платежоспособни. Трябва да има много подкрепа посредством гаранции, банкови гаранции, клиринговите къщи също да го подкрепят. Така че има цяла система от институции, които да подкрепят тези централизирани партньори, защото те централизират риски и трябва да бъдат подкрепени. И сега стигам до следващия въпрос за стандартизирането. Може да се стандартизира, извинете, поправя с оратора, можете да компенсирате, да балансирате само тези договори, които са стандартизирани. Не могат да се балансират договори по продукт А с такива по продукт Б, които са напълно различни. Така че различните договори би трябвало да бъдат сравними в достатъчна степен, за да могат да бъдат компенсируеми. Казвайки обаче всичко това, трябва да направим така, че да има такава стандартизация. На пазарите това хич няма да им хареса защото по този начин, когато има нестандартизирани продукти, има и по-големи хонорари и по-големи печалби, а пък ние искаме да ги стандартизираме. Това ще го направим а, и се надявам това да не са взаимоизключващи се потоци. В САЩ се смята, че това трябва да се направи посредством правителствено решение. т.е. да се спазват едни общи стандарти, които са заложени в обвързващ текст. И ние може да направим нещо такова. По единните имена. Т.е. ако имате CDS за определено име, то тогава може да кажете, е, това са стандартизираните условия. Биха могли да бъдат малко по-различни, разбира се, но най-общо. И това не пречи на компенсациите. И смятам, че посредством технически стандарти, ето отново стигаме до тази дума, това може да стане. Виждам, че предложенията на Европейската комисия са в друга посока обаче, и то е да се налагат капиталови изисквания за нестандартизирани договори. Това означава, че онези, които не могат е, да се стандартизират посредством централизираната страна, то тогава трябва да имат по-високи капиталови изисквания. И двата подхода са възможни, не са несъвместими. Um, um, Господин Стоян и след това няколко други от мен. Uh, eu să recunosc că încă am unele dificultăți a înțelege totuși... Uh, Искам да разбера всъщност uh, какви са причините за тази криза. Ще ви задам един простичък въпрос. Кои са аргументите, причините, поради които голямата част от транзакциите с токсични ценни книжа не са били уловени в годишните отчети на финансовите институции и са били приети като зад балансова стойност на банковите институции и други финансови институции. Um, um, Сега един от моите въпроси, той беше свързан с централните партньори, които се централизират. Какво му викат? И по отношение на банковата гаранция и механизмите за подкрепа, които предлагате, самите ти не могат ли да станат системен риск в следващата, при следващата криза, защото това ме притеснява. Освен това се питам дали не бихте искали да кажете още нещо по отношение на тази черни дубки или dark pools. А, неща, които влияят или не на пазара, или пък всичко трябва да бъде напълно прозрачно. И сега по отношение на преструктурирането на продуктите. Считате ли, че понякога има преструктуриране, което тече, за да може да си получават парите управителите? Смятате ли, че сме разрешили този проблем, що се отнася до конфликта на интереси? Благодаря. Мисля, че тези въпроси наистина са значими. Ще се опитам отговоря поред. Първо на вашия въпрос защо тези активи, токсични активи, все още са били в балансите на банките. Защо са влезли изобщо там? Защо са ги купили тези продукти е въпроса? И защо са ги запазили балансово? Ми, това е станало, защото има по-голяма възвръщаемост на тези продукти, при тези продукти, отколкото при обруги облигации или други ценни книжа. Така че става дума за възвръщаемост. За това са ги включили. На второ място, освен това, банките много разчитат на своите рейтинги. А, извинете, на рейтингите на съответните ценни книжа. И съответно, когато има един рейтинг 3А, то тогава капиталовите изисквания са други. Ако е 3А а, рейтинга, то тогава нямате изисквания за високо, нямате високи капиталови изисквания. Така че цялата система подкрепя това и всъщност довежда до ужасяващото трагично положение, до което а, тези активи вече са в баланса, когато те започват да падат, цялата система се срива. Така че мисля, че голямата част от отговорностите е, всъщност пада върху агенциите за кредитен рейтинг, които са дали такъв кредитен рейтинг на съответните агенции, пък ние нямахме регламенти за тях и затова ще бъдем много стрикни, особено що се отнася и до конфликта на интереси и сходни въпроси. Сега по-трудният въпрос е дали централните а, партньори са решение или Central Counterparties. Аз смятам, че това е така, но трябва да бъдем много бдителни, защото те концентрират пазарния риск и цели, всички рискове, които иначе отделните страни биха поели, сега ще бъде концентриран в CCP. И това е едно натрупване, така че трябва да бъдем много стрикни, що се отнася до управлението на риска за тези централизирани структури. Казвайки всичко това, трябва да кажа, че ако се случи нещо на една от тези структури, то тогава вече ще имаме системни проблеми. По-настоящем не мога да кажа друго. Мога да кажа всъщност нещо дребно. Надявам се да има системи за управление на риска, които да са по-точни, от тези, които имаме. Така че ако се чувствате притеснен, и аз съм притеснен, не мога друго да ви кажа. Сега по отношение на черните дубки или Dark Pools, Дебатът за тях е доста объркващ. Първо не знаем какво е то Dark Pool, не знаем обема му, не знаем размера, защо е тъмен или черен, не знаем защо не се отива на осветената част на пазарите. Не е ясно изпълняването на заповеди да не се повлияе на пазара, казвате вие. Ама това вярно ли е? В същото време виждаме, че големите поръчки се разбиват на малки поръчки. Ако имаме хиляда, те се разбиват на 10, на по 100 и това не влияе на пазара. Но ако е огромната сума или цифра, то тогава това може да окаже въздействие върху пазара. Не е ясно Разглеждаме различни становища, може би ще стигнем и до наше становище. Не казвам, че трябва да ги регулираме. Казвам, че по-настоящем не ги разбираме достатъчно и е хубаво да имаме по-точни цифри, за да знаем какво се случва и на второ място какви са проблемите. А по-настоящем трябва да си призная, нямам отговор на този въпрос. И последния въпрос, госпожо председател, за преструктурирането. Да, доста време вече тече. А, дали това е свързано с хонорарите или не, все пак си мисля, че що се отнася до инвестиционните фондове, ако за това говорите, а, много ми се иска да има преструктуриране, защото имаме прекалено много такива фондове, които са прекалено малки. А вие говорите за преструктуриране, а не на излизане от обращение. Така че това е една добра еволюция. Дали това се ръководи от хонорари, такси, не знам. Може би... Но така ли, че инвестиционните фондове винаги си гледат изгодата. Председателката, благодаря. Може би да дам възможност, ако искате да допълните нещо, което смятате, че сме пропуснали. Има много въпроси, които нямахме време да разгледаме. Интересен е въпроса за шорт-селинг. Тук трябва да бъдем много внимателни. Правилата, които бяха прияти през октомври 2008, се оказаха напълно неефикасни. Също време обаче те разтрогат пазара. Те не, тези а, мерки не са ефикасни, както казах, и не са полезни за пазара. трябва да се направи така, че трябва да имате ценните книжа преди да ги предлагате. Това е друга интересна област, която може да разискваме по време на друго изслушване, но ако парламентът е заинтересован от всички тези въпроси, аз съм на ваше разположение. Благодаря, казва председателката. Разбира се, че ние ще проявяваме интереси в бъдеще. Благодаря отново и очакваме следващото, ни, следващото ви посещение. Всъщност ние ще се видим още утре сутринта. Ще направим няколко минути почивка, преди да преминем към следващата точка от дневния ред доклада на госпожа Алварес.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 е въпроса за административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. Имаме проекто доклад, изготвен от Магдалена Алварес. Надявам се, че тези, които водят странични разговори, ще излязат навън да се проведат разговорите. Мисля, че няма да е честно да караме докладчика да говори на висок глас. Моля за тишина. Госпожа Оварес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. предишното ми изказване беше напълно ясно. Оставаше въпрос за директивата за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане и тогава подчертах важните моменти в това предложение. Така че, както и тогава ви казах, общото ми мнение е напълно благоприятно и предложенията за изменения, които ще направя днес, твърде е, синтетично, имат за цел да поправят и да засилят всъщност някои от аспектите на това предложение, така че да вървим в същата посока, в която е предложена директивата и така, че административното сътрудничество да позволи данъчното избягване и данъчните измами. Както ви казах миналия път, всъщност тогава ви казах какво мисля най-общо за текста, а днес вече ще уточна нещата, ще уточна измененията, които имам намерение да представя по този текст. Исках да напомня, че тази директива е напълно навременна и да говоря за настоящата економическа ситуация, която действително изисква е, публична намеса с е, последствия, които можем да си представим относно е, дефицитите. Всъщност дефицит, който се засилва и от данъчните измами. Няма данъчна справедливост е, в момента и е, измамите всъщност е, нарушават още повече данъчния баланс. Затова искам да се върна към директивата. Предлага се определение на субективния обхват, възможно най-широк субективен обхват, за да могат да се приложат различните правни актове и нормативни разпоредби. Така че ако се приложи е, някаква фискална техника, тя да бъде е, съответстваща на тази директива, така че в крайна сметка да не се появяват нови полета за данъчна измама. Например, обмена на информация. Автоматичният обмен на информация сигурно е най-добрият начин да се предаде тази информация за доброто прилагане на системите, данъчните системи. Така че при измененията, които предлагам, целят именно да се гарантира ефективност и по-добро прилагане на тази директива. Така че от тази гледна точка предлагаме изменение, за да наблегнем на важността на този обмен на информация. Второто изменение предвижда задължителния характер за някои категории – които ще трябва да бъдат, разбира се, да бъдат идентифицирани. И третото изменение предвижда е, съответните категории. Следващото изменение предвижда двойно ограничение за някои от категориите, които се уточняват. Предлага се също регулиране в тази директива и а, премахването на комитологията. Тази поредица изменения всъщност отиват в посоката на обмена на информация. И също така въвеждането на стандартите на ОИСР, които вече се прилагат ние искаме европейски проект, който да отива в правилната посока и който да позволи действителна интеграция на всички държави. Освен това, тези изменения, засягащи обмен на информация, има и други изменения, които засягат по-скоро разследващата работа и присъствието на служители, данъчни служители в различна държава от държавата на, на установяване на мисля, че трябва да се нюансират правомощията, предвидени в директивата, за да се е, избегнат евентуални сблъсъци между различните данъчни администрации. Трябва да се предвиди сътрудничество между тях в рамките на законодателството на страната, в която са изпратени тези служители. Така както и за обмена на информация, би трябвало да направим задължително това данъчно разследване и след това задължителен обмена на резултатите от това разследване. Тези административни разследвания трябва да могат да бъдат съобщавани на е, органите. Предлагаме също така и други изменения, в които се предвижда времево задължение, т.е. срокове, в които трябва съответните решения да бъдат взети и също така годишен отчет. Годишен отчет, в който да запише всички откази за предоставяне на информация. Бих казала също, че тази директива засяга и премахването на банковата тайна. Освен това възниква и проблем във връзка с банковото местожителство, данъчното местожителство. Така че директивата всъщност засяга само някои от данъчните аспекти, а не всички аспекти за данъчно откриване. Така че може би можем да помислим как да премахнем всякакво позоваване на данъчното местожителство и по този начин да разширим приложното поле на тази директива, като позволим именно премахването на банковата тайна. Банк, банковата и данъчна тайна на различните държави всъщност основават върху това понятие на данъчно местожителство. Бих искала също така да ви кажа, че се опитах да обобщя различните изменения. Виждате текста пред вас. Припомням, че това предложение е на изключително правилна стъпка напред и ще позволи известна данъчна прозрачност и изработването на съвместна стратегия за борба срещу данъчната измама. Мисля, че трябва да вървим напред и да засилим хармонизацията в тази област. Този данъчен аспект е изключително важен в борбата срещу данъчната измама и трябва да направим абсолютно всичко, за да може тези механизми на обмен на информация, предвидени от директивата, да се прилагат при възможно най-добри условия. На ваше разположение съм, на разположение на докладчиците в Сянка, също за да можем всички да работим заедно, за да постигнем един добър текст за това данъчно сътрудничество и да кажем на комисията, че парламента иска повече данъчна прозрачност. Благодаря много. Госпожа Лулинг. Госпожо председател, Това предложение на директива явно е добронамерено, но искам да изкажа моите резерви и скептицизма ми спрямо това предложение. Разбира се, не трябва всичко да се отхвърля и в контекста на такива важни залози и предизвикателства е много важно обаче да поставим добре дебата и да го водим достатъчно стриктно. Най-общо казано, комисията и комисара Ковач са решили да се занимават с този широк въпрос на данъчната прозрачност и е, борбата срещу данъчната измама, но на парчета. Всичко това е действително работа на парче. Вярно е, че съществуват специфики на всяка проблематика, обаче не мисля, че можем да разгледаме по същество дебата без глобален подход. Ако ние като парламентаристи, но това въжи за съвета, разгледаме въпроса случай по случай, няма да постигнем никакъв е, сериозен резултат. Във всеки случай оставам убедена, че трябва глобален подход, трябва пакет и едва когато се постигне е, политически арбитраж, тогава ще можем да създадем някаква спокойна законодателна инициатива. Но, след като така иначе сме задължени да го направим, нека да повдигнем някои по-конкретни проблеми. Как, каквато и да е философията на всеки от нас по въпроса за обмена на информация, дали да бъде автоматичен, дали да бъде спонтанен, дали да бъде редовен, мисля, че е, и моите колеги ще ме подкрепят вероятно, е, че не е приемливо комисията, Европейската комисия да решава чрез комитология какъв ще бъде обхвата на данните, които ще се обменят. Това би било абсурд. Именно първичният законодател напълно прозрачно трябва да определи обхвата, а не комисията. Не може комисията да се самосезира по въпроса и се надявам, че докладчика действително ще а, е, възприеме тази идея. Сега, що се отнася до обмена на информация между данъчни администрации, искам да наблегна на следващото. Е, стандарта на обмена на информация, член 26 от модела на конвенцията на ОИСР или модела 2002 за споразумението за обмен на информация бе прият като международен стандарт от много държави членки през март 2009 година. Сега ще трябва да се транспонира този стандарт като е, европейско е, достижение и европейско общностно право. И ми се струва, че нашата директива трябва да възприеме същия стандарт. Този стандарт изисква обмен в конкретни и специфични случаи. Държавата молител, когато подаде такава молба или искане за информация, трябва да докаже, че такава информация е необходима и така няма да бъде възможно на държавата, замолената държава да противопостави банковата тайна като мотив за отказ. Това трябва да бъде включено в директивата за административно сътрудничество. На Г20 в Лондон поискаха, под подписване на двустранни споразумения по този стандарт, а не на автоматичен обмен на информация. Ще ми се отговори, че Европейския съюз ще трябва да върви напред и, и в крайна сметка да надмине нормите на ОИСР, за да даде пример. Но аз отговарям, че това е тежка грешка и, и то двойна грешка и ще обясня защо. Не трябва да сме наивни. Други части по света си потриват ръцете вече. Трябва да се знае, че стандартите на ОИСР не се прилагат навсякъде, като например в Хонг-Конг. И те се покровителстват и от големия им брат Китай. Така че да вървим в другата посока, действително е, ще бъде голяма грешка. Трябва да направим така, че всички да прилагат едни и същи стандарти. Тук, госпожо председател, говорим за следното. Защо да влизаме на пазара като наивници? Освен това, Ако една администрация има основателни е, съмнения за измама, другата държава ще отговори. Госпожо председател, всичко това е много важно. Все пак имам право като докладчик на моята група да обясня позицията си и за това продължавам. Така че един автоматичен обмен на всички въобразими данни, включително и вноските за здравно или социално осигуряване, ще има за единствена последица да удави данъчните администрации в планини от данни. И всичко това ще бъде абсолютно неефективно, без да говорим изобщо за разходите по един такъв всеобхватен автоматичен обмен. Никой няма да може да спечели от това. Вече е доказано, че автоматичният обмен на данни в директивата по спестяванията, така както съществува в момента, изобщо не работи. Дори и комисията се съгласи с това. Опита е, е достатъчно многозначителен. Нашите английски приятели, госпожо, които много обичат обмена на информация по принцип, са именно тези, които най-малко го практикуват на практика. В крайна сметка, те обменят само това, което имат, а всъщност те разполагат с много малко, така че това означава, че всъщност не обменят кой знае какво. И за това искам да кажа, че такъв вид обмен на информация повдига известни въпроси, които са свързани с защитата на е, личните данни. Нека да добавя също, че голямото мнозинство от държави членки не практикуват автоматичен обмен на информация, включително на национално равнище, така че абсолютно несъразмерно да се изисква в е, такава трансгранична рамка. И накрая автоматичният обмен на данни по естество ще предизвика огромни административни разходи, както на ниво економически оператори, така и на ниво данъчни администрации. И това изобщо не е момента да се прави такова нещо. По всички тези съображения, мисля, че автоматичността на обмена трябва да стане е, факултативна. Обратно на това, което е написал докладчика и разширението на обхвата на директивата няма да се изрази в по-голяма ефективност на прилагането на директивата, а напротив. И накрая в заключение искам да подчертая, че се противопоставям на присъствието на данъчни служители от известна държава членка в канцелариите на друга държава членка. Това е излишно нарушение на суверенитета на държавите. Всъщност, всяка държава членка трябва да се пази някак от другите държави. И по този начин просто ще се установи един такъв климат на недоверие. Ако говорим за това, защо да не изпратим директно войници в другите държави? Благодаря, астрията. Позволих ви да се изкажете за 10 минути с 3 минути повече, отколкото докладчика. Не всеки може да си го позволи. Направи го, защото а, осъзнавам, че вашата гледна точка е малко по-различна от останалите. Сигурно останалите ще са по-кратки. Да, може ли да помолим комисията също да вземе отношение? Не, а, ние имаме график а, и ще го следваме. Господин Ламберт е следващия. Аз няма да говоря 10 минути. Действително, тук можем да си говорим като хора в добра компания. Обаче тук не става въпрос за приятелство, става въпрос за пари. И то става въпрос за парите на общността. Госпожо, точно това казвате не става въпрос за второстепени неща. Извинявайте, ние знаем какво струва данъчната измама, знаем какви са дефицитите на нашите държави. Така че е спешно да превключим на по-висока скорост. Защото иначе какво ще стане? Каква е альтернативата? Когато вие пледирате за по-гъвкави правила, всъщност вие пледирате за това данъчното бреме да бъде засилено на тези, които си плащат нормално данъците. Моля ви се, госпожо, не ме прекъсвайте, аз не съм ви прекъсвал. И когато знаем откъде идвате, много добре разбираме смисъла на а, вашите а, приказки. Що се отнася до зелените, ние подкрепяме доклада на госпожа Алварес и искам да ви поздравя, госпожа Алварес, за отличната работа този смисъл искам също да се противопоставя наказаното от госпожа Луленка. А, ОСР не предлагат златния стандарт за економическата и данъчна ефикасност. Нещата опират именно до ефикасността, а не до пълна свобода. Ние не, не смятаме, че трябва да има автоматична обмен на информация. Госпожо Луник, вие трябва да знаете, че аз съм работил в IT сектора много години, но искам да подчертая тук, че да се управляват огромни масиви информация не създава проблеми, защото те са автоматизирани и е възможно да се проследят случаите на измами свързани с данъците. Аз се чувствам малко несигурно относно прилагането на комитодологията. Ние все още нямаме заключение по въпроса. Госпожо Алварес, това, което е опасно при изготвянето на списъци, е, че ако бъде изпуснато нещо в тези списъци, се създава празнина. Благодаря, господин Ламберт. Господин Стерк. Госпожо председател, тази дискусия става приятно разгорещена. Аз ще използвам родния си език, за да мога да продължа в същия дух. Нека да направя два основни коментара. Първо, борбата срещу данъчните измами е особено важна, защото никой от нас не може да отрече възможността от необходимостта да се защитят държавите срещу фискални измами. ако става дума за истинска борба с данъчните измами, трябва да а, изискваме прозрачност на данъчните системи, да няма прекалено много изключения от ДДС, например, защото колкото повече изключения има, толкова повече се осложняват нещата и повече възможности за данъчни измами се откриват. Аз на второ място не съм съгласен с разбирането, че економическата рецесия оправдава каквато и да е намеса в економиката на отделна страна и нейната данъчна система. Мисля, че тук законотворците трябва да са предпазливи. На трето и последно място е в подкрепа на казаното на, от госпожа Лулинка. Става дума за обмена на информация. Ако този обмен на информация стане задължителен, това ще доведе до спорове между данъчните власти и до безмислени а, спорове ние сме по-скоро за предоставяне на информация при поискване, а не за автоматично предоставяне на информация. Искам да дам един пример. Изглежда този въпрос не попада в сферата на компетентност на нашата комисия, по-скоро на ИТРЕ. ЧЕС голямата чешка е енергийна компания, представена тук в Брюксел. Чуждестранни експерти навлязоха в офисите на тази фирма и им отнеха компютри, мобилни телефони и прочие. Аз няма да преценявам дали това е правилно или не но искам да поставя един въпрос. Дали наличието на чуждестранни експерти и аудитори винаги е оправдано? Дали не вървим по опасен път? Тук става дума за една голяма комунална компания, която участва в търк за изграждане на атомна електроцентрала и всяко изтичане на информация може да бъде със сериозни последици за тях. Затова аз не считам, че чуждестранни експерти и аудитори трябва да бъдат по това време в е, техните помещения. Трябва да се прецени дали чуждестранни или местни експерти трябва да вземат решения по всички тези въпроси. Освен това, аз също съм роден преди да дойде революцията на информационните технологии. Благодаря за вниманието. Следващият оратор. Благодаря. Всъщност има взаимодействие в вътрешния пазар и аз съм напълно съгласен, че е, трябва е, да се предприемат мерки, така че подкрепям докладчика. Но въпреки това трябва да сме предпазливи по е, известни проблеми. Например, по Суифта. Ако се изисква обмена на информация, на банкови информации да бъде задължителен, всичко това трябва да бъде изключително предпазливо, защото трябва да се спазят всички разпоредби за личните данни както за европейските граждани, така и за гражданите на САЩ. И ако трябва да се спазят всички тези правила, трябва да сме предпазливи, защото трябва да обезпечим гаранции. Премахването на банковата тайна, това не е едно еднакво с автоматичен обмен на информация. Дори да премахнем банковата тайна, трябва да внимаваме обмена на информация да няма за последица, в крайна сметка, тези данни да станат публично достояние. За това трябва да сме изключително предпазливи. Искам да съм сигурен, че всички гаранции са осигурени за това тези данни да не станат публично достояние. И ако има някакво съмнение, че нещо не върви, трябва действително да можем да искаме данни и те не трябва да ни бъдат отказвани, но това не означава, че автоматично всички възможни данни трябва да се публикуват и да се съобщават. Това е позицията на нашата група. Госпожа Жори, съжалявам, че не свършва времето. Ще бъда бързо, госпожо председател. Rófajtatnám. Аз gondolom, hogy eleget beszéltünk. Благодаря за отличната работа. Мисля, че е необходимо да говорим по този важен въпрос. Като се има предвид състоянието на обществените финанси и че е наложително да се предприемат мерки. Аз съм съгласен с а, това, което се предлага, както и с подхода на госпожа Алварес. Искам да подчертая няколко неща. За жителите и за различните видове доходи, които се облагат. Значи че е, е предвиден в е, доклада някакъв прак. Мисля, че не трябва да поставяме под въпрос необходимостта от сътрудничество между държавите членки. Ако разгледаме предложените изменения, може би трябва да ги преосмислим. Също да помислим по какъв начин ще става електронния обмен на информация. Това е много важно и това е предвидено в рамките на а комитологията по-скоро трябва да става а, чрез а, законодателни мерки. А що се отнася до сътрудничеството, аз подкрепям това, което това, което предложа докладчика. Very briefly, because I would like to try and get the commission in for a couple of minutes. Auf jeden Fall und die Zeit werde ich am allerwenigsten äh, beschneiden. Също искам само да отправя призив към нашите колеги, които така загряха в е, тази, този дебат, независимо от това дали са родени преди или след е, технологическата революция. Трябва да признаем, че това, което е важно, е защитата на личните данни и на, и на частното имущество. Така че ще призова е, всички колеги да работим заедно и да не пречим на работата на госпожа Алварес. По тези въпроси парламента трябва да се изкаже с един глас господин Рапони от е, комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Няколко кратки реакции. Искам да кажа на госпожа Лулинг, че е, господин Ковач не приема сам е, решенията, има колегиалност в това, така че цялата дирекция възприема решенията. И Що се отнася до административното сътрудничество, ще ще обсъждаме два въпроса днес, а третия въпрос ще се обсъди утре. Така че става въпрос за координиран подход от страна на комисията. Що се отнася до спецификата на общностно ниво? Действително става въпрос за вътрешния пазар. И именно на това ниво ще кажа, че трябва да стигнем отвъд международните стандарти, така както са определени от ОИСР. ОСР е международното равнище. Това не се отнася до вътрешния пазар. Точно по тази причина комисията мисли, че това е минимум на международно равнище, но това не е необходимото равнище за нашата общност. Също се отнася до автоматичния обмен на информация, който не работи а, по спестяванията. Автоматичният обмен на информация като такъв, т.е. като технически обмен, работи идеално между държавите членки. До такава степен, че Люксембург, които е, Люксембург обменят 2 милиона е, файлове по е, доброволните декларации, защото има такива доброволни декларации в Люксембург. Така че от техническа гледна точка нещата работят. И така, както каза и депутата, трябва да се ползват новите технологии държавите членки вече са способни да обработят доста голямо количество данни. Сега, що се отнася до обмена на информация по искане? Вярно е, че е, условията за обмен на данни са такива, че е много е, трудно всъщност да се обменя такава при поискване. Защо? Защото трябва да предоставите известен брой данни, ако разполагате с тях. Данъчната администрация на запитващата държава може да събере съответно по-ефективно данъците си, ако предоставите тази информация. А що се отнася до присъствието на длъжностни лица, това съществува в областта на ДДС, така че не разбирам защо това да не съществува и при преките данъци. А сега, що се отнася до защитата на данни, действително това е много важен елемент. И, например, в областта на ДДС ние се консултирахме с европейския надзорник, който отговаря за защитата на данните. Парламента получи копие от това становище на този орган. Там се казва ясно, това разбира се се отнася до ДДС, но това може да бъде транспонирано и при преките данъци. Така че те казаха, че това, което се предлага от комисията за ДДС е близко до това, което се предлага и за преките данъци и ние отговаряме на критериите за защита на лични данни. Естествено, надзорника поиска от комисията при преговорите в съвета да уточним някои неща и в частност да гарантираме абсолютната тайна при обмена на данни. Мисля, че държавите членки много е, внимават в е, тази област до такава степен, че се изключва всяка възможност за достъп е, до тези данни от страна на комисията. Т.е. комисията действително технически осигурява обмена, но няма никакъв достъп до тези данни. Разбира се, има и други второстепени въпроси, но най-общо казано е, комисията приветства доклада и измененията, които се предлагат от госпожа докладчика, госпожа Алварес. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Алварес, бихте ли искали да обобщите? Eh, Благодаря. Благодаря. Това е първият ми доклад. Por eso eh, incluso he estado sonriendo durante un rato porque veía que, <clears throat> que el ánimo... Не очаквах, че тази тема ще предизвика толкова оживени реакции от колегите и това ме радва. Така че приветствам участието на колегите в този дебат. Считам, че той за дебат е много важен. Сигурно ще се съгласите, че а, с това ние не целим да подкопаем суверенитета на държавите членки. Необходимо е обаче да има достатъчно информация, за да се налагат данъците. Страните се нуждаят от информация, за да могат да налагат данъците. Те искат да знаят също и какво става а, с техните данакоплаци, които са в други страни. И тук говорим за територията на Европейския съюз. Не можем да говорим за Сингапур, Хонг-Конг или Йордания, тъй като нещата не са съпоставими. Ние говорим за страни, които са сред най-развитите в света и които се опитват да наложат определени правила при администрирането на данъците. Господин Стерк, в своето изказване каза, че въпреки, че ситуацията е трудна, е необходимо да няма силна намеса. Аз не съм съгласна. Мисля, че в тази директива би било добра идея да се възползваме от тази трудна ситуация, защото именно в такива моменти трябва да се проявява нулева толерантност към данъчните измами, тъй като средствата са необходими за предоставянето на обществени услуги. Не става дума за държавна намеса, по мое мнение. Сега, ако погледнем на нещата по-глобално, обхвата на директивата действително е доста широк. бяха отправени критики към прилагането на процедурата а, комитология. Очевидно, ако имате списък, а, възможно е някои неща да са изпуснати и тук имате основания. Този въпрос може да бъде обмислен. Вече беше казано, че тази директива няма да е от полза за никого. Аз също не съм съгласна и с тази констатация. Тя ще е от полза за всички, които си плащат надлежно данъците. Ако държавите членки получават информация, това няма да е във вреда на честните данъкоплатци но ще извади наяве онези, които се опитват да заобиколят закона и да не се плащат данъците. Искам да благодаря на онези от вас, които подкрепиха идеята за налагането на прак. Целта е да се намали бюрокрацията и на госпожа Лулинг бих казала, че това няма да струва по-скъпо, защото обмена на информация може да се осъществява при ниски разходи, но ще бъде от полза за всички граждани и тези, които не си плащат данъците, ще бъдат принудени да си ги плащат. Благодаря. Докладчика за следващия доклад каза, че няма да говори твърде дълго. Затова позволих да продължи по-дълго това разискване. Сега преминаваме към взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки. Господин Столоян има думата. Благодаря. Съвсем накратичко ще се изкажа. Искам да кажа, че този проект за директива цели да повиши ефикасността при събиране на взимания от данъци, такси и други мерки. Тази директива е необходима. Ефикасността на събиранията в момента е много ниска. Когато имаше обмен на становища по тази директива. споменах, че една от темите, която се обсъждаше и по предишния доклад, е, че Присъствен... Присъствието на данъчни служители от една държава членка в друга е необходимо. Но в тази проектодиректива, за която говорим в момента, тази възможност се споменава само ако има съгласие предоставено и от двете страни, т.е ако има такова съгласие, ги се отговаря на условията за това данъчен служител да присъства в данъчната служба на друга държава членка, то това е възможно. Следователно, двете държави са тези, които могат да се споразумеят за едно такова присъствие. Имам едно предложение за изменение, което чисто и просто пояснява, че когато се прилагат документи, които представляват документи, които трябва да бъдат нещо от рода на разпоредителни документи, трябва да имаме заверени копия приложени. Може ли коментарите на докладчиците в сянка? Господин Лангок. Okay. Oui, comme je suis rapporteur. Да, тъй като съм докладчик в сянка, за групата на социалистите и демократите имам няколко забележки. Господин докладчик, е, скъпи колеги, така както казах и при първата размяна на мнение, мисля, че докладчика е подчертал в работния си документ основните слабости на текста, предложен от комисията. Групата на социалистите и демократите и самия аз е, сме доста разочаровани от краткостта на доклада, който ни се предлага. За това имаме намерение да депозираме някои изменения и по-специално по въпроса за сроковете, въпроса за праговете и накрая въпроса за задълженията на държавите членки, които са сезирани с молба за сътрудничество за обмен на информация, независимо от това дали се харесва на госпожа Люлинг. Не се съмнявам, че ще намерим около тези изменения силни компромисни решения, които ще подобрят нещата в момент, в който действително държавите трябва да мобилизират достатъчно приходи и да накарат гражданите си да спазват данъчните правила. Благодаря ви. Thank you very much. И аз ви благодаря. Някой от Алда иска ли да се изкаже? Не. Ашли Фокс? Не. Господин Клут. Госпожа Геори има думата. Благодаря ви, господин председателю. Съгласна съм на общо с предложението. Искам само едно нещо да спомена. И също така ще направя писмено предложение за изменение по тази точка. Мисля, че се налага да направим едно проучване за правилата за прилагане на данъчното законодателство. Важно е да се види какви са възможностите, които се предоставят в 27-те държави членки по отношение на въпроси, свързани с регистрация, недвижима собственост, бази данни и възможности за прилагане. Какви също така са крайните срокове. И ако се направи една сравнителна таблица, то това би било прекрасно за всички държави членки, защото тогава ще може да има обмен на практики и наистина да се види какво работи добре и какво не работи толкова добре в държавите членки. Мисля, че това ще бъде изключително полезно. Комисията искали да каже нещо? Госпожо председател, на този етап само следната информация относно здравноосигурителните вноски. Това е премахнато от текста е, при дебата в съвета, просто защото когато предложихме е, текста, регламента на колегите от заетостта всъщност не беше предложен тогава, той ще влезе в сила през май 2010, така че ако задържим този текст, ще има двойна, двоен текст. За това този въпрос вече не стои за нашата директива. Благодаря ви. Докладчика. Благодаря, благодаря и на председателката и на колегите за предложенията. Аз а, също искам да спомена, че има крайен срок за подаване на предложението за измененията и това е 10 декември, нали така? Точно така. Okay, right. After all that, we... След всичко това, мисля, че успяхме да свършим 10 минути по-рано. И докладчикът по следващата тема, която е лица, управляващи фондове за альтернативни инвестиции, ще продължим в 5 часа когато колегата дойде. Това е Жан Пол Гозе. Okay, can everybody start to sit down, please? Моля да заемете местата си и да запазите тишина. Thank you. If we, if we calm ourselves down, uh... Малко да се по-успокоим. За да преминем към следващата тема, която също може да се окаже изключително загряваща страстите. Не сме сигурни. Моля, заемете местата си. Okay. We have, we have the, um... И така, точка 7 от дневния ред. Директивата за управители на фондове за альтернативни инвестиции. Имаме проекто доклад на докладчика. И за това давам думата на Жан Пол, който ще обясни доклада си. Благодаря. Мерси, мадам ле президент. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, този доклад явно е очакван. До сега доста бурни дебати предизвика. Една директива е чудесно нещо, обаче ако не сложим вътре нищо, ще бъде още по-добре. Поне така ми казват. Но няма да ги успокоя, като им кажа, че моето предложение, е, разбира се, да запазим тази директива, да запазим обхвата и, и дори в някаква степен да засилим регулирането, предложено от комисията. Вече съм имал повод да го кажа. Този доклад е работна основа. Не е съвършен документ, нито по форма, нито по съдържание и съответно има място за широка дискусия между нас. Пожелах да не навлизам в е, подробностите, така че дебата да се завърти около големите въпроси, по тази директива. И мисля, че когато се споразумеем по тези по-големи, по-важни насоки или когато ги променим евентуално, тогава ще навлезем в подробностите. За това, скъпи колеги, оставям много голямо място е, за ваши предложения и изменения и се надявам да дискутираме по тях, така че да моделираме тази директива, това предложение за директива, преди да навлезем в преговори с съвета. Кои са основните части? Всъщност, приложното поле остава, така както беше предвиден, всичко, освен Кицк. Дори съм премахнал а, известен брой освобождаване и съм премахнал и някои прагове. Защо? Защото знаете, че когато има прагове, има и ефект на прага, т.е. юристите се опитват да избегнат или да заобиколят регулирането съответно под или над прага и затова ви предлагам да премахнем праговете и да утвърдим принципа на съразмерност, така че е, регулирането на малките е, управители да е, не бъдат подложени на прекалено тежък формализъм. Освен това, се занимах с въпроса за третите страни и започвам именно с този въпрос, защото ми се струва важен. А именно, какво се случва за тези фондове, които са извън Европейския съюз и чието управители са извън Европейския съюз. Няма да навлизам в подробности, но ще кажа само, че основната идея е съвсем проста. Европа не трябва да бъде просто някаква затворена сграда, която да игнорира абсолютно всичко, което се случва навън. А, но не трябва също така да бъде място, където е, цялото регулиране да не е ефективно и да има разпоредби, които да отварят вратите на Европа на онези фондове и на онени управители, които са, е, не са регулирани изобщо. За това искам да се запази този европейски паспорт, така, паспорт, така както се прави за банките и да се запази той за авторизираните управители и за известен временен период, преходен период, да се запази възможността за частното пласиране, за да могат до някъде плавно да, да преминат управителите от настоящите си практики към регулираните практики. Всичко това е с цел да се хармонизират всъщност практиките защо за преходен период? Защото ме е страх, че тази идея за хармонизация, за признаване на еквивалентности, всичко това се окаже доста нереално и трудно за възприемане, поне е, в незабавни срокове. За това е, мисля, че може да има частни пасменти с цел по-добра хармонизация за в бъдеще. Е, въпросът стои и за депозитарите, за отговорността на депозитарите. Всички ми казват и мисля, че не е вярно, че има все по-малко кандидати е, да бъдат депозитари. И това е нормално, защото има все по-малки печалби и има все повече отговорност. Затова в тази област трябва по-добре да регулираме е, самото положение на депозитара, защото неговата отговорност трябва да бъде ясно определена, депозитаря трябва да бъде способен да извършва контрол, който да оправдае отговорността му. Мисля, че не можем просто да запишем някаква отговорност, е, само защото депозитара е някакво кредитна, кредитна институция, която единствено е платежоспособна. Сега, ефектът леверидж това е доста важна разпоредба и можем да подходим по два начина към нея. От една страна, чрез регулиране на собствените капитали на банките, защото този левреч е възможен само чрез банковите заеми и в крайна сметка си има правила за обезпечителните мерки – но що се отнася до е, самите предприятия за управление, мисля, че няма никакво вълшебно число, което може да каже левариджа е 3, 4 или 5. И мисля, че предложението на комисията, което е следното да се е, взимат мерки, когато положенията стават много опасни, е, е, е неправилно, защото сигурно тези мерки ще няма да бъдат навременни. Затова предлагам нещо средно. аз се поставям в ситуация на новата европейска архитектура, която ще се уреди от новите текстове, които в момента се изработват и а, при тази ситуация левериджа трябва да се контролира стрикно от надзорника на два етапа. Първо, в момента в който управителя на фонда предоставя информацията на регулаторния орган, там той ще трябва да е, покаже каква е политиката, която води, е, ако прибягва до леверидж и тогава надзорния орган да прецени дали е рисковано или не е рисковано. И на втория етап е, в текущия процес на фондовете надзорника трябва да наблюдава дали действително тази политика се спазва или не се спазва. И тогава може да има предупреждение от страна на надзорника. Предупреждение управителя да спазва политиката си, а ако положението е по-страшно, е, съответно да се задейства неговата отговорност. Ако ситуацията е много тежка, ще има възможност, действително, е, надзорника да ограничи е, левериджа. Иначе предлагам да се е, направи системата за оценка малко по-гъвкава, отколкото това, което предлага комисията. Мисля, че оценителите всъщност депозитара и управителя могат да оценят най-добре нещата. За това предлагам да се премахне позоваването на независимия оценител. Разбира се, това е факултативно, защото онзи, който иска да запази независим оценител, може да го направи. Но пък за това трябва да има мерки за избягването на конфликта на интереси. Говоря също по въпроса за възнаграждението на ръководителите и за сега предлагам това възнаграждение да е по правилата за възнаграждение на кредитните институции, а що се отнася до късите продажби, те трябва да бъдат възможни, когато са полезни от економическа гледна точка. Т.е. също трябва да има регулаторна рамка за тези къси продажби, за да няма системен риск. Що се отнася до е, капиталните инвестиции, мисля, че директивата, която е, регулира пакета от мерки, не е достатъчна и трябва да се отчете спецификата на, на, на капиталните инвестиции, за да се ограничат е, формалностите всеки път, когато това е излишно или когато няма риск ефекта на капиталните инвестиции е, всъщност представляват, е, представлява устойчива инвестиция. Там няма годишни възнаграждения, а възнаграждения, които са функция на, е, на възвръщаемостта и които са резултат от самия пазар. За това ми се струва, че можем да си позволим в тази област на капиталните инвестиции да ограничим формализма до стрикно необходимото. Говорих вече за надзора, а що се отнася до правомощите на държавите членки, мисля, че и тук трябва да комбинираме нещата в рамките на новата архитектура и да упростим максимално формалностите в рамките на европейския паспорт за тези фондове. Съществува и въпроса за взаимодействието с другите текстове, например директивата КИЦК, БИФИД, ЦРД и така нататък. Опитах се да отчета и тези текстове и всеки път, когато е възможно, съм възприемал определенията или терминологията от тези директиви, така че да се избегнат всякакви е, възможности за различно тълкуване, защото много често самите оператори търсят причината защо законодателя е използвал определен текст в дадена директива и защо друг текст в друга директива. И по този начин се създава правна несигурност. Така че всеки път, когато беше възможно, е, използвах същата терминология и същите разпоредби. И накрая, преди да оставя колегите си да коментират, е, установяваме, че предложенията в областта на депозитарите в моя доклад са по-силни, отколкото задълженията на депозитарите в директивата по ПКИЦ. Тук ми казват, че това е парадокс, а пък причината е много проста. Просто защото в момента, в който директивата по ПКИЦ бе създадена, ние все още бяхме в контекста преди кризата. От тогава се намираме в криза и сега а, трябва да отчетем последиците от кризата и за това за депозитарите разпоредбите на тази директива трябва да бъдат а, разширени във всеки случай, поне в сравнение с директивата на Пкицки и от правна гледна точка ми се струва, че това е възможно. И за да заключа, чух един коментар във френския печат, който каза много шум за нищо. Дали действително става въпрос за нищо в това предложение директива? Не мисля. Но същевременно смятам, че трябва да сме достатъчно прагматични, за да отчетем економически полезните аспекти на този акт. Не трябва да благоприятстваме и дори трябва да се борим срещу всичко това, което представлява чиста спекулация. Обаче всеки път, когато дейността а, има економическа полза, не трябва да пречим на вътрешния пазар и също време да сме достатъчно бдителни за всички от тези, което мислят, че кризата е преминала, защото банките вече са в много по-добро предложение и раздават премии повече, отколкото миналата година. Ще кажа, че няма нищо сигурно в това. Нека да видят също какво се случва в Дубай и за това регулиране се налага в нашия контекст. Знам, че има и особени случаи, трябва да ги е, обсъдим, например холдинговите предприятия, например някои тръстове, затворените фондове в Германия. Затова там трябва да има малко по-прецизен подход, за да разберем до каква степен тези малко по-особени е, предприятия трябва да влязат или не в полето на директивата. Но общо взето принципа е следния. Да няма нито една сфера от е, финансовата област, която да избегне регулирането. И именно това трябва да ни води в е, е, съвместния дебат, който сега трябва да проведем. Благодаря. Изключително вълнуващо беше да проследим всички желащи да вземат думата. Първо докладчите в сянка, господин Булман от името, господин Гьобълс, след докладчите в сянка, Вики Форд. О, Гуна Ханс Питер Мартин, Катрин Стайлер, yes, Carl Haglund, Mrs. Uh, Peter Skinner, uh, Karina Wortman Cool, and was that somebody else? And, and Arlene. Have I missed it? Пропуснах ли някого? Някой друг? Right. Okay, so... И така, господин Булман. Благодаря, госпожо председател. А, виждате колко хора са поискали да вземат а, думата. френската преса всъщност може да види, че това не е много шум за нищо. Само като видите колко хора искат да вземат думата. Благодаря на Жан Пол за доклада. Аз представлявам господин Гьобълс, който е докладчика в сянка, на социалистическата група. Той следи отблизо развитието на този доклад. Този път обаче той е на заседание на, заседа... на, заседание на Асамблеята на а, връзките между Европейския съюз и Африка, Карибите и Тихи океан. И а... Жан Пол мисля, че прави чудесни предложения, много по-добри от тези на шведското председателство. Това се отнася за онази сфери, където се опитваме да напаснем това с новата надзорна структура, изграждането на мостове към други законодателства, като USIT и MIFID. Това се отнася и към това да се заличат праговете. Мислим, че това е подходящо. Според нас е правилно европейския паспорт, който ще бъде издаден, да не се издава на управители, които нямат регистрация в Европейския съюз, защото от крайна сметка искаме това да е наш продукт. Ценителите трябва да бъдат не само независими, но и фонда да бъде оценяван независимо от неговите управители. Жан Пол го заяви, аз трябва да го повторя. Трябва да се има предвид схемата за компенсации. Това трябва да включва и печалбите, които не би трябвало да бъдат оставени извън този доклад и които не би трябва да бъдат разглеждани като нещо отделно при данъчно облагане. Има определени моменти, по които искаме да отидем малко по-нататък, по които бихме искали да има малко по-строги правила. Например, е, ливерича, за него се говори навсякъде, но управителите не могат да решават дали трябва да има някакъв таван за него, т.е. каква трябва да бъде горната граница. Трябва да регулираме тази сфера и ние ще излезем с предложение за изменение по отношение на това, как според нас трябва да изглеждат текстовете. Бихме искали да се забрани увреждането на късите продажби и да има правила за случаите на така нареченото празно гласуване. Това не може да се остави нерегулирано, защото считаме, че това е основен рисков фактор. То се отнася и до разпродажба на активи. А, считаме, че това е риск за много от отраслите в промишлеността. Трябва да намерим нови начини за регламентиране на тези сфери. Освен това, считаме, че много може да се направи, което да е свързано с прозрачност, изискванията за оповестяване, информацията, която е свързана с обвързаните фирми, както и работещите в такива дружества. В крайна сметка, наистина от това, което имаме нужда е една ясна дефиниция на, за минималните капиталови изисквания, които ще са необходими за тези фондове. Кризата означава, че се намираме в една ситуация, в която вече имаме един проект за текст и правим това, което е необходимо като парламент. А, не искаме рискови продукти, не искаме рискови играчи. В случая говорим и за пасивния и за активния маркетинг и Жан Пол го спомена. Подкрепяме докладчика но имаме и свои идеи, които бихме искали да запишем. Благодаря. И аз благодаря господин Вулф Кинц. Благодаря, казва господин Кинц. Er благодаря на Жан Пол. Уважавам неговата работа. Той се опита да поправи този текст, като предложи над 100 предложения за изменения. Аз а, бих искал да се съсредоточа върху тези дружества, върху които ще окаже въздействие тази директива. Имам определени опасения. Разбирам, че се бяхме насочили към фондовете за дялово участие, към хедж фондовете и всичко останало нямаше да бъде включено, с изключение на предприятията за колективни инвестиции. И, или пък онези фондове, които се търгуват на борсата или частни фондове в Федералното кралство, в Швейцария, в Швеция, в Германия има специални фондове. Нито един от тях не представлява системен риск. И ако имат добър надзор, а то има такъв, те не би трябвало да са част от тази директива и трябва да ги извадим от нея. Що се отнася до приложното поле, е, това беше първия ми коментар. Освен това съм съгласен изказаното от Удо Булман. Жан Пол предлага различни разумни варианти, свързани с конкретни въпроси. Например, би трябвало да изхвърлим така наречените прагове. Сега колко са? 100 милиона, 500 милиона, някой хей така си ги е избрал, защото и аз мога да кажа някаква цифра и някой да я напише. Така че това не е необходимо. Много работа трябва да се свърши, ако искаме тази идея за съразмерност да бъде реалност. А ние трябва да се опитаме да го направим. Сега, по отношение на третите страни. Ето това вече е проблематичен момент. Според мен, не трябва да се опитваме да направим една крепост около Европа, нито пък да я превърнем в някакъв затвор а, за самите себе си. Така че трябва да намерим най-доброто решение. Личното ми становище е, че европейският паспорт трябва да се дава само на управителна фирма, чието седалище е в Европейския съюз и самия фонд е в Европейския съюз. Аз съм съгласен с този подход. Същевременно обаче считам, че трябва да отворим възможността нашите инвеститори, европейските инвеститори да инвестират извън Европейския съюз. И ето тук е проблема, Жан Пол. Ти каза, няма проблем с това на базата на схемите за частни инвестиции. Хубаво, те са 27 различни обаче, като се има предвид, че всяка една отделна държава членка има споразумение с държавата, където е разположено седалището на фирмата. Тоест, еквивалентни надзорни условия, обмен на информация, а това е изключително сложно. И това би означавало, че САЩ, Кайманските острови и така нататък ще трябва да предоставят доказателства на 27 различни органа. Не знам дали това ще проработи. Имам огромни съмнения по този въпрос. Що се отнася до депозитарите? Жан Пол беше прав, като заяви, че това трябва да бъде изяснено по отношение на нормалните инвестиционни фондове също. Така че трябва да изчакаме предложението на Европейската комисия. Европейската комисия изготвя това си предложение по-настоящем и то се основава на едно проучване, направено от Керцк. Това е нещо логично и очакваме нещо логично. Изискванията за депозитарна банка, която работи за альтернативен инвестиционен фонд, както и за инвестиционни инвеститори. Да, тези изисквания не трябва да бъдат по-стригни, отколкото за инвеститор на дребно. Те трябва да бъдат еднакви. Но, като имаме предвид предприятия за колективни инвестиции, то тогава те може да са малко по-стрикни, отколкото, що се отнася до фай. Що се отнася до оценителите или valuators? Всеки може да прецени дали иска независим или пък не. Но аз не съм за тази идея да има независими оценители. Това е същото като с агенциите за кредитен рейтинг. Получава се нещо като монопол, допълнителни разходи, така че имам дълбоки съмнения. И сега стигам до основния момент. В крайна сметка, ако въведем такава директива, какво целим да постигнем с нея? Трябва съвсем ясно да се знае, че тази директива драматично ще промени нещата. Вярно е, че тук-там сме я подобрили, но не е имало до сега някаква коренна промяна. И всички фирми, дали са хедж фондове и други, ще продължат да си работят така, както са работили до сега. Това, което може да промени практиката, е използването на финансови лостове. И ние трябва изключително много да внимаваме що се отнася до дяловото участие или капиталовите изисквания. Дали ще са 100 хиляди, дали ще са 300 хиляди, не знам. Шведското председателство е записало тук една сума. Може и 100 милиона някой да може да събере. Пък за други това да е капка в океана. Това, което аз бих казал е, че ако имате хедж фонд, който е част от банка, то тогава той трябва да има същото дялово участие като банката. Ако пък се финансира от банка, то тогава финансирането от банката или кредита трябва да покрива надлежно всички рискове с съответна гаранция за връщането на тези средства. И трябва да сме силни, че риска е покрит. И накрая, трябва да се замислим за това как можем да ограничим нивото на леверидж. Мисля, че Жан Пол е прекалено оптимистично настроен по този въпрос. Управляващите фондове обикновено карат на пета. А ние трябва да имаме правила за всички. и че има надлежен надзор. Още нещо. Съгласен съм с Удо. Когато има ясни къси продажби, това трябва да бъде забранено. Макар, че късите продажби персе могат да бъдат полезни, но голите къси продажби са нещо срамно. И не можем да позволим никому да прави такъв тип къси продажби и да излага пазара на такива опасности. Това не го разбирам. Това е все едно да играеш руска рулетка. Има всякакви видове хора, които не участват в това. Например, най-обикновени инвеститори, които изведнъж, изведнъж виждат как им падат цените на акциите. Сега може да има а, къси продажби, но не и това, което се визира тук. Жан Пол съгласен съм с това, което каза по 13-та точка. трябва да направим така, че този текст, в който ни притискат сроковете, не противоречи на другото законодателство, което имаме. То ще отговаря и на МЕФЕД, и на директивата за, предприятията за колективни инвестиции. Аз съм съгласен с теб. Благодаря. Сайд камел. Благодаря, Сайд Камел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. В началото искам да кажа, че приветствам Жан-Клод Гозес за свършената работа. Той е човек на честа. Когато каже, че ще слуша, слуша. Когато казва, че ще пише, пише. Така че прави това, което казва. Той също признава, че съществува свят и извън Европейския съюз защото ние се безпокояхме, че след предложението на комисията, може би ще забравим, че съществува света извън Европейския съюз. Всъщност също се признава и съществуващата практика. Нашият подход е да видим как това ще се отрази на инвеститорите, на пенсионерите, на въпросите, свързани с развитието, как да можем да избегнем ненужния риск. Искаме същевременно с това да има рамка, която да осигурява сигурност за операторите, да има сигурност, яснота. Аз приветствам някои от предложенията на Жан Пол, например, че той говори за национални режими за плейсмент, но това може да бъде много сложно. И това като докладчица е в сянка, може би трябва да разгледаме, когато говорим да продължим с тази система, да не позволим тя да се превърне в прекалено сложна. Това е въпрос, който е важен за инвеститорите в Европейския съюз, който искат да продължат да инвестират. Важно е за пенсионните фондове и особено за тези фондове, които участват в проекти, свързани с развитието извън Европейския съюз. Ние не бихме искали тези инвеститори да прекратят инвестирането в развитие. Мисля, че тази директива е в съответствие с останалите и с това, което предстои. Когато говорим за оценката и какво е пропорционално, какво е разумно като оценка, на мен ми харесва възможността да има контрол на национално ниво. Искам сега да се върна на някои от въпросите, които ме безпокоят. Когато говорим за развитието, трябва да направим така, че фондовете извън Европейския съюз трябва да продължат да създават възможности за инвестиции от е, инвеститорите от Европейския съюз. Е, тези фондове трябва да бъдат е, разрешени в бъдеще за Кайманските острови. Това е регион, който се опита да излезе от бедността не чрез а, първо земеделие, после индустрия, услуги, те направо се заеха с финансови услуги. И ако искаме нещата да продължат, а, да се развиват там, трябва да им дадем сигурността, че техните власти могат да споделят информацията си с нас. Аз съм съгласен с идеята да има еквивалентност, но трябва да има яснота за регулатора, да знаят на какви стандарти трябва да отговарят. Следващия въпрос е свързан с депозитарите и защита на инвеститорите. Искам тук да сме последователни. Ние в тази комисия знаем, че трябва да се получим от предишните ни грешки. Не може да отиваме към тежко регламентиране, без да отчитаме миналия опит. Нещо, което не виждам, сигурно социалистите ще подчертаят въпроса с риска, както и останалите, може би, но трябва да видим какви са слабостите на някои от онези формирования, които се сгромолясаха, като Лиман Brothers. Ако искаме да сме последователни, е необходимо да се направят допълнителни разследвания и да видим дали ще продължим банковите групи да използват свои депозитари вътре в групата. Това е въпрос, който очевидно буди тревога. И това е един от факторите, довели до краха на Lehman Brothers. И затова трябва да сме последователни по този въпрос и да намерим решение. Аз сега го предлагам като а, въпрос, който да обсъдим но искам да благодаря за работата на Жан Пол и очаквам да чуя и становищата на останалите докладчици в сянка. Паскал. Присъединявам се към поздравленията на всички колеги за Жан-Пол Гозес, който действително е работил много и много интересно и много открито заедно с докладците в сянка на този етап. Аз ще се изкажа противоположно на нашия колега британски консерватор. Не съм чувал, че хедж фондовете са средство за борба срещу бедността в света. Това е нов аргумент, който сега се поднася на масата. Сигурно трябва да го отчетем. То аз виждам три положителни неща в този доклад спрямо първоначалното предложение на комисията. И ние от групата на зелените е, подкрепяме тези три предложения. Първото, така както и Ловкинс каза, факта, че е, подходът е интегриран, без е, прагове и достатъчно съразмерен. Второ, интеграцията на въпросите за възнагражденията в текста, включването на тези въпроси в текста. Действително това е логично и от времева гледна точка, защото е свързано с момента, в който комисията предложи е, директивата, така че сега е нормално да се въведе този въпрос. Е, включването на е, ЕСМА, бъдещия европейски орган. Разбира се, това не можеше да бъде направено в първоначалното предложение на комисията, а сега е напълно навременно. При все това има неща, за които не сме съгласни, по-скоро свързани с равновесната точка на този доклад. Тълкуваме доклада доста различно от тълкуването на господин Кинс. Според него логиката е такава, че ще попречим на европейските инвеститори да инвестират в фондове със седалище извън Европейския съюз и че това е логиката на Европа крепост или Европа затвор. Ние обратно имаме усещането, че този доклад отваря широко вратите пред възможностите за европейските инвеститори да пласират парите си в фондове, които се управляват извън ЕС. Например, изменение 125 по член 35а в крайна сметка ни посочва едно условие, за да се инвестира в альтернативни фондове извън Европейския съюз. И това условие е просто да спазваме споразуменията по международните стандарти. За мен това са обезпечителните мерки. Разбира се, ако греша, ще чуя вашите аргументи, но единственото условие явно е спазването на стандартите ЙОСКО, т.е. че няма никакъв надзор. Има споразумение между надзорните органи на хартия, но има несъгласие по начина по който се прилагат тези стандарти. Така че фактически това са стандарти на хартия, не са стандарти в действителността. И точно за това, например, надзора в е, Кайман сигурно е, е подписал този документ, иначе ще имаме истински проблеми. За нас това е отваряне на вратата и в крайна сметка нещата са доста по-свободни, отколкото в първоначалното предложение на комисията комисията изискваше нещо, което според нас е минимално. И този минимум изчезна от е, тази директива сега, а това е именно подписването на е, споразумение за данъчно сътрудничество не само по стандартните е, ЙОСКО, но поне на равнище на стандартите на ОИСР. И ми се струва, че би било парадоксално. Вижте и дебата, който направихме по обмена на информацията. Не можем да не отчитаме това, когато е, дискутираме с останалата част от света, след като искаме вътрешно да въведем подобни мерки. Втория въпрос е левериджа, защото комисията в първоначалното си предложение споменаваше за възможност да се контролира лостовия механизъм и само при изключителни случаи да се ограничава, да се поставят някакви ограничителни условия на левериджа освен ако не греша в тълкуването си, ще кажа пак, че този постоянен контрол тук е изчезнал в полза на един обикновен обмен на информация между управлящия и Европейския орган, ЕСМА. И се казва в доклада, мисля, че е изменение 100, че ЕСМА ще може след това да определи дали левериджа е прекалено силен и ако се оцени като прекалено силен, крайна сметка ЕСМА няма да направи нищо. Тоест, така както го четем в момента, може да се действа само при изключителни условия, така както комисията го предвижда. А според нас не трябва да се действа само при изключителни а, условия, защото трябва да вземем предварителни мерки, иначе е прекалено късно и това засилва кризата. Така че трябва да има възможност за ЕСМА или някой друг орган, но ми се струва, че ЕСМА е правилният орган, да се контролира левереча, а при изключителни обстоятелства да сме по-гъвкави. Т.е. според мен логиката трябва да се обърне. Логиката на доклада трябва да е обърната. Трябва да се доближим до онова, което е, съответства малко повече на първоначалното приложение на комисията. Не всеки ден зелените защитават първоначалните предложения на комисията, държа да го подчертая. Третия момент, който е важен според нас, е ролята именно на този европейски орган ЕСМА. Това трябва да си мисли съвместно с директивата по надзора. Струва ни се, че ако днес създадем европейски паспорт, европейски пазар, би било логично да има европейско разрешително и един единствен орган, една европейска агенция, която да издава този паспорт и ни се струва, че точно ЕСМА би бил този правилен орган, за да се избегне всяко различие на тълкуването или някаква конкуренция между националните надзорни органи. И По този начин текста би се уравновесил и динамиката ще му е много добра. Мисля, че в момента създаваме два пазара. Един пазар с европейски паспорт – ограничаващ се до фондовете, които са със седалище и с дейност в Европейския съюз. И всичко останало вече с различните режими на е, националните фондове за дялово участие и възможност за е, чужестранните фондове или фондовете, които са със седалище в е, трети страни. Целият въпрос всъщност е да се разбере дали финансовите потоци, в крайна сметка, ще се насочат по-скоро към качествения пазар в кавички, с е, възможност за регулиране, за е, защита на спестяванията с европейски паспорт или по-скоро ще се насочат към е, частните режими и фондовете с седалище в третите страни. И това е, е предизвикателство. Всъщност, ние нямаме нищо против да заложим на, на това но ни се струва, че в крайна сметка фондовете ще имат някаква изгода да ползват европейския паспорт, паспорт първо за да защитат по-добре спестяванията и освен това и собствения им бизнес. Мисля, че това не е цел сама по себе си, но моя колега консерватора действително ще се съгласи с нас и с нашия анализ. Но не съм убеден, че така както е направен текста, в крайна сметка равновесната точка не е насърчаване на хедж фондовете да напуснат Европейския съюз и да използват именно а, тези възможности за а, частни фондове навън. Затова ми се струва, че трябва още повече елементи, които да защитат собствения ни бизнес и европейския пазар. Йорген Крут. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също на Жан Пол. Мисля, че той свърши огромна работа и това се вижда, макар че може да не сме съгласни с всичко, но той работи много задълбочено по този текст и заслужава признание. Що се отнася от глед... до гледната точка на левицата, Ние сме скептични по отношение на всички видове фондове. Това е въпрос на принцип за нас. Разбира се, економиката трябва да има нужните средства. Альтернатива са хедж фондовете, но не считаме, че те имат отрицателен ефект върху пазара, върху економиката. Зная, че това не е темата на сегашния ни дебат, защото тази директива се отнася за други въпроси. Относно високата степен на регулиране, ние считаме, че е необходимо да се регулира в максимална степен пазара, ако не е възможно той въобще да бъде а, преустановен. По отношение на прага, ние бихме искали този въпрос да се обмисли. Аз няма да повтарям това, което беше вече казано за Леверич. Можем да подкрепим направените изказвания, Подкрепяме идеята да се разгледат тези въпроси и ще направим предложение в този смисъл. Късите продажби за нас също не са нещо наложително. Ние искаме късите продажби да бъдат забранени. Ако обаче неизбежно те да се използват, трябва да се предвидят нужните разпоредби в тази директива. Относно въпроса работническите съвети и синдикатите да имат думата в случай, че работниците могат да бъдат засегнати от тези фондове. Ние сме за тази мярка. Действително трябва да има механизми да се подпомогнат хората, които са засегнати от тези фондове. Смятам да спра до тук. Благодаря. Имаме още дълъг списък на желащи да се изкажат. Сега чухме всички докладчици в сянка и за това моля останалите изказвания да се ограничат в... до две минути. Да, ще се опитам да бъда кратка. Това е чудесен документ, много сложен, разбира се, но той обхваща много въпроси. Аз се занимавам с ефекта на всичко това върху реалната економика, инвестиране в бързо развиващите се пазари, как това може да се отрази на пенсионните фондове, тяхната доходност и дали това няма да попрече на рисковия капитал, който е толкова важен за иновациите. Относно бързо развиващите се пазари, отговорността на депозитария може да бъде сериозна спирачка за възпиране на инвестициите на бързо развиващите се пазари. Може би трябва да се обърнем към а, изменение 79-то и да видим какво може да се промени. Относно пенсионните фондове, сигурно се спомняте е, основния въпрос, който зададох. Е, ако те имат альтернатива, колко ще е, струва една промяна и каза, че между 20 до 30%, ако съм пенсионерка, за мен това ще е огромна сума пари. Ние трябва да улесним европейските инвестиции, за да могат те да продължат да инвестират в альтернативни фондове извън Европейския съюз. Аз се безпокоя от изменения 70-то режима за частните фондове. Е доста сложен, трябва да се обърнете като регулатор към страната по происход че има съгласие от него. Трябва да се отчита, че става дума за 27 различни държави членки и нещата могат да са доста объркани и това може да има сериозен ефект върху пенсиите, затова трябва да го гледаме отново. Относно рисковите капитали, тук трябва да имаме предвид малките фондове, как те ще бъдат засегнати. Още един въпрос, свързан с депозитарите. Можем да а, създадем системен риск чрез ограничаване на депозитарите. Депозитарът трябва да бъде в същата държава членка, в която се намира фонда. Трябва да проверим обаче дали това ще работи за отрасъла. Предоставянето на много правомощия на Европейския орган за ценните книжа и пазарите. Не знае дали ще е добра идея. Сега а, комитета има 30 души. 80 ще бъде в състава на новия орган. А, други органи, които имат по 300 души, също не свършиха кой знае каква работа. За това дали да не се обърнем първо към националните органи и чак тогава да се обръщаме към ЕСМА. Съжалявам, че малко се просрочих времето. Астрид Лулинг. Започвам защото иска благодарностите да се преведат. Така че благодаря на докладчика за това, че е възприял открит подход при написването на проекто доклада си. И това е изключително добра работна основа, защото не възприема прекалено категорични позиции. Мисля, че е, търси именно равновесието и търси приемлив текст за мнозинството. Аз също е, четох френския печет и то винаги го чета с интерес. Мисля, че има доста критики, но е, те се отнасят до конкретни разпоредби. Мисля, че така иначе не сме на етапа, на който трябва да отхвърлим всякакво регулиране. И така, това е много добра работна основа, но не може да се каже, че сме съгласни с всичко но Жан Пол, ти си един много добър преговарящ, така че си оставил свобода на действие и е, съм сигурна, че от време на време е, ще отстъпиш, а ти вече го каза и в стъпителните си думи, така че принципно съм съгласна. Много съм доволна, че си отчел спецификите на фондовете, отнасящи се до капиталните инвестиции. Мисля, че това е оправдано. Можем да анализираме и подробностите, но мисля, че във всеки случай тази крачка е в добрата посока. Сега, що се отнася до фондовете в третите страни, това ще си остане действително най-сложния и най-проблематичния въпрос и искам нещата да се изяснят. Разпоредбите за фондовете от трети страни и техните условия за разпределяне в нашите страни ми се струват неясни. Фондовете от трети страни биха могли да се разпространяват активно чрез режимите за национални частни пасменти, без да да спазват минималните изисквания на директивата. А това може да наруши конкуренцията, защото в пазара на една и съща държава всъщност ще има конкуренция между два вида фондове. Фондове на други държави и фондовете на собствената държава. Значи фондовете на другите държави членки с паспорт, които ще трябва да спазват директивата и от друга страна фондове на трети страни, които не трябва да спазват директивата. И по този начин ще имат конкурентно предимство. За това ми се струва, че трябва да се изяснят нещата за по-добра равнопоставеност. Освен това, изменение 62 предвижда, че депозитара съвместно с управителя ще отговаря за оценката на активите. и за оценката на нетната стойност на активите. Питам се какъв е смисъла от това изменение. В случай на проблем, мисля, че е по-лесно само един да бъде отговорен защото управителя винаги ще може да каже, че не е само отговорен и това осложнява процедурата за инвеститора. Ако инвеститор иска да спечели в случая, няма да знае към кого да се обърне. Това е, госпожо председател. Това са няколкото ми забележки. Мисля, че докладчика все още има какво да прави. Има доста работа по този текст и се надявам, че текста няма да излезе във вида, в който е в момента пред нашата комисия. Um, Благодаря, трябва малко да ускорим нещата. Господин Хьокмарк. Благодаря, че казахте това, преди ми дадете думата. Искам да поздравя докладчика за впечатляващата работа. Той подчертава всички основни въпроси, Той има прагматичен подход. Той подчертава точно това, което е важно. По този начин ни помага съвместно да работим по въпросите. Мисля, че това, което видяхме по време на кризата, е свидетелство за липсата на прозрачност и на регулиране и че всичко това не съответства на развитието на финансовите пазари през последните три години. Това са основните слабости. Сега е необходимо да се създаде стабилност на финансовите пазари, като същевременно се осигури стабилност в досрочна перспектива и на економиката. Трябва да сме наясно къде ще отидат инвестициите. Трябва да гарантираме повече инвестиции в е, иновациите. За това трябва да има действащи финансови пазари. Те ще допринесат за стабилността. Що се отнася до обхвата, следва да обсъдим това какво, как да разграничаваме между различните видове компании. Не искам някои фирми да бъдат а, определени като альтернативни инвестиционни фондове. Не бих искал Сименс или други фирми да се третират по този начин. Не трябва да правим изключения за цели отрасли, а за отделни фирми. Относно листването на борсите, трябва да има изисквания за оповестяване. Трябва да решим обаче дали да ги третираме като альтернативни инвестиционни фондове. Това е въпрос, който следва да обсъдим. За третите страни, вече стана дума тук, към всичко казано можем да добавим, че Европейския съюз няма да спечели, ако се изключим от е, унази част от света, която има най-бързо развиващи се, най-динамични пазари. И на последно място разликата между е, частните фондове и хедж фондовете. Аз бих искал едно и също законодателство да се прилага във всички държави членки, там където имаме най-динамични пазари и ще се радвам да видя промени в това отношение. Благодаря. Ханс Питер Мартин. Госпожо председател, аз ще спестя време, защото много неща бяха казани от останалите изказали се. Ние прочетохме в доста съобщения в печата колко много хора са се опитали да контактуват с докладчика. Може ли да ни кажете с колко души сте говорили или на колко души сте писали и каква част от тези хора бяха от Лондон? Или пък чието фирми имат седалище в Лондон. Защото изглежда вие намирате някои от аргументите за доста убедителни. Благодаря, благодаря на докладчика. Мисля, че информацията, която предоставяте и усилената работа могат да се видят ясно в това предложение и трябва да бъдат похвалени. Предложението е направено много добре. Подобно на много колеги, аз ще се опитам да се фокусирам върху въпросите, които според мен са по-проблематични. Ме повдигнат въпроса за късите продажби, но аз мисля, че е малко противоречив а, проекта ви. А, господин Булман също говориха за определен вид а, къси продажби, които трябва да се забранят. Заплащанията, колегата Макарти също говори за това колко ще получават те, дали колкото същия начин, по който банкерите трябва да има известна последователност по тази цел. Освен това, вие в изложението на мотивите си говорите за взаимодействието и последователността и свързаността с други текстове. Господин Клинц повдигна въпроса за инвестиционните тръстови компании. Аз многократно съм повдигала този въпрос и не мисля, че нещата са добре казани по този въпрос. Господин Клинц говори за освобождаване на инвестиционните тръстове и когато говорите в 13-та точка за конфликт с други текстове. Това е една възможност всъщност тези фирми да не са фирми за тялово участие или хедж фондове, за да не попадат в капана на това предложение. И те не са системно рискове, те работят стотина години вече, е, дават модели с добра практика, така че няма смисъл те да влизат в този текст. Искам благодаря след това на докладчика. Е, и за мен от удоволствие да работя с вас и ще продължа да работя с вас през едните месеци. Карл Хегланд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Извинявам се, знам, че нямам време, затова ще говоря за дребните неща, които не са ми харесали и няма да спомена прекрасните неща, които е написал докладчика. Искам да говоря за принципа за съразмерност в законодателството, което се опитваме да подсилим тук. Това, което ме притеснява в момента, е, че докладчикът предлага да не поддържаме този прак от 100 милиона евро – и е, аз разбирам идеята, но според мен проблемът е, че когато започне да се анализира какво би означавало това, то, например, от гледна точка на моята страна, това означава, че всякакви видове ремедета, държавни предприятия и други могат да бъдат включени по силата на това законодателство. И това не е съразмерно, тъй като искаме да премахнем системните рискове. Всички тези по-малки фондове не представлява системен риск. Така че е преувеличено да се включат те тук. Така че ме безпокои идеята да не се включва този прак. Надявам се да се водят дискусии по този въпрос, за да се види какви ще бъдат последствията от премахването му. И накрая текстът се подобрява, но това, което ме притеснява е, че трябва да сведем до минимум риска, не да го насърчаваме. Трябва да имаме директива, която насърчава инвестиционните фондове да свият риска до минимум а ние като че ли насърчаваме онези, които поемат най-големите рискове. В този смисъл е добре отново да се помисли за приложното поле. Благодаря. Благодаря, казва председателката, госпожа Ясловецка. Или нещо сходно, казва председател. А, yes, it's a difficult. Да, малко е трудно. Да, малко е трудно. Воздавце и под każdym względem праце над справа. Искам да поздравя докладчика и така както и други колеги. Радвам се, че ще работим в бъдеще. Искам да поговоря най-вече за принципа за пропорционалност и съразмерност, защото в случая се говори, че този принцип трябва да бъде зачетен, в системата, така че неговото спазване да бъде гарантирано. Това, което мога да кажа, е свързан с този прак от 100 милиона евро. И, и казва се, че оратора говори много бързо от съответната кабина, но тези прагове се елиминират. Е, тимчасен проги 100 милионов евро, 500 евро. Повтарям, Премахнати са праговете от 100 милиона евро и 500 милиона долара, без обаче альтернативно предложение, което да позволи действително да се изключат от е, обхвата малките фондове или частни фондове с дялово участие. И при това положение днес е, ситуацията се оказва такава, че малките фондове просто не са включени в членове 11, 12, 14, 16, 17, 18 и 26 до 29. И малките фондове също трябва да бъдат включени. Втория момент е по член 14. Там се говори за условията за собствен капитал. Тези изисквания не би трябвало да засягат фондовете от тип е, private equity, защото няма системен риск, свързан с този вид фондове. Третия момент е по член 17. Там се говори за депозитарите. Задачите на депозитарите са разширени спрямо първоначалното предложение – но депозитара не е необходим за фондовете за дялово участие. Става въпрос за фондове, които инвестират дългосрочно в дружества, които нямат рейтинг или които не са на борсата. Така че тези фондове не провеждат никакви спекулативни изделки. Това са забележките от името на отсъстващия ни колега. Благодаря. Петър Скинър. Благодаря. Жан Пол, браво. Чудесен подход. Важното е, че всички накрая ти благодарят и ги съветвам да продължат. Харесва ми подходът и за съразмерността. Много добри изводи. Аз се опитвам да го правя също по неплатоспособност 2, така че разбирам какво си направил. Включил си максимален брой фондове. Това е важно, защото иначе изобщо защо един фонд би искал да бъде извън обхвата на този регламент. Мисля, че това е чудесен подход. Мисля, че не може да разчитаме на някакъв общ подход или някакви цифри. Така че се радвам, че нещо друго си направил. И на второ място и последно, по отношение на депозитарите. Мисля, че не сме стигнали достатъчно далеч по този въпрос. Господин Клинци, някои други биха искали това да бъде обсъждано и записано в друга директива. За мен е замечателно, че когато имаме доказателства за нещо вредно, да не правим нищо. А тук имаме един принцип, спрямо който имаме конфликт на интерес, там където от една страна имаме депозитари, от друга страна управляващи фондове. Те са свързани в определена държава членка, не са разделени в резултат от това инвеститорите получават информация, правят съответните рискови решения от съответните депозитари и управляващите правят същото и в крайна сметка нещата пропадат. Ето ви Мейдов, например. 1,6 милиарда евро. И инвестиции, които пропаднаха Същото правеха инвеститорите и управляващите на фондовете. Т.е. нямаше разграничения, а ние трябва да, да ги разграничим. Така че избягването на конфликта на интереси ще бъде огромна стъпка напред за защита на инвеститорите. Трябва да го направим тук. Не може да чакаме някаква друга директива по-нататък. Има прекалено много инвеститори на пазара, които а, биват пряко засегнати. И затова трябва да го направим. И това, към, на което не можем да обърнем гръб, е да защитим инвеститорската общност от а, всякакви такива марсиански неща, които се случват. Например, братята Леман милиарди отново бяха загубени, защото не можахме да направим а, достатъчно ясен правно-економически социален анализ от страна на депозитарите и съответно вземане на рисковани решения от страна на управляващите. Трябва да се разграничи защитата на а, фондовете от самите управляващи фондове, както и от депозитаря. Това е изключително важно. Има много френски инвеститори, които пропаднаха покрай е, пирамидата Мейдов, така че не би трябвало и ние да тръгваме по същия път. Благодаря, Арлин. Не, извинявам се, господин Кол. Извинете, госпожа Кол. Благодаря. Искам да благодаря на Жан Пол, като разбира се се присъединя към всички други, които се изказаха преди мен. Но времето тече. Искам да кажа само най-важните моменти, за да може докладът да върви в правилната посока. Когато говорим за приложното поле, аз по принцип съм съгласна с казаното от докладчика. Наистина е необходимо да внимаваме с него. Но, от друга страна, трябва да внимаваме и с дефинициите, за да имаме подходящите дефиниции. Ето един пример, заедно с примерите, които вече бяха направени. В Холандия има различни пенсионни фондове, които имат изпълнителска организация и това е самия пенсионен фонд. И не искаме те да попадат в приложното поле на тази директива. Вие сте решили да махнете праговете, но аз пък мисля, че трябва да проверим дали все още е възможно да влизат малки фондове а, в приложното поле на тази директива. Не мисля, че големите фондове ще се разделят, ще се фрагментират, ще се превърнат много малки, за да паднат под този прак. Защото каква е принадената стойност, ако включим и по-малките фондове? Сега нямам конкретно становище по този въпрос, но от друга страна мисля, че трябва да продължим да мислим за съразмерността. Не бива също така да забравяме и нашата цел, а пък целта е да премахнем потенциалните системни рискове и да подобрим прозрачността, защото в крайна сметка това е нашата цел. Например, ако имаме фирми за недвижимости, например, или фондове с ограничен капитал, то тогава не знам дали наистина правим разлика между рисковите фондове и фондове, които са изключително солидни и сигурни дори и по-настоящем. Трябва да се опитаме да ограничим също така административната тежест до наистина необходимото. И последното, което искам да кажа, е свързано с третите страни. Имам най-различни въпроси по тази тема. Добра идея ли е да се каже, че фондовете от трети страни или управляващи на фондове от трети страни не могат да получат европейски паспорт. Трябва да направим така, че да можем да проверяваме, но да се затварят вратите изцяло пред фондове и управляващи е прекомерно. По отношение на частното участие, частното дялово участие, държавите членки имат право на двустранни спогодби. Знам, че Кемал е съгласен, но не, какво ще стане, ако, например, започнат да се състезават? Според мен е, в Обединеното кралство, в Лондон ще отидат всички фондове, защото там са водещите пазари. На другите държави ще загубят. Искаме ли такъв вид конкуренция между държавите членки? Няма ли да е по-добре и да бъде всъщност и по-разумно да имаме някакво европейско решение по отношение на трети страни. Не знам какво ще е това решение, но според мен това трябва да бъде целта ни. Да имаме такова решение. Сега, Арлин. Think... Аз мисля, че всичко беше казано в дебата. Приветствам подхода, който предлага Жан-Пол Гозеса. В отговор на въпроса на господин Мартин, аз предполагам, че той се е срещнал с финансови менеджери от Франкфурт, Лондон и други важни центрове. Надявам се, че най-сетне ще сложим край на тези конспиративни теории, че целта е да се съсипи Лондонското Сити като финансов център, както останалите финансови центрове. Ние искаме да имаме финансов сектор, който подкрепя реалната економика. Доклада Шикът говори за жизнено способни иновационни индустрии. Искам също да поздравя предлагания подход за пропорционалността но тук трябва да направим избор. Има области, в които няма системен риск. Трябва да видим дали те да бъдат изцяло освободени, дали да предложим за тях правила, които са пропорционално по-различни. Или пък това, което предлага господин Хокмарк, че трябва да има по-различен режим за оповестяване и прозрачно за тях. Това е, което е необходимо, а не да има бюрократични норми, които могат да унищожат някои от тези фондове и да засегнат жизнеспособността на този толкова важен за Европа център. Относно за фондовете в третия страни, приветствам а, казаното от господин Гозес, че трябва да имаме свобода да инвестираме в необщностни фондове. Ако има споразумение за обмен на информация по системния риск или ако са установени в Европейския съюз. Мисля обаче, че има някои проблеми и те са посочени от господин Гозес. Относно въпроса за обмена на информация. Онези фондове в трети страни, които настояват, че депозитаря трябва да бъде в страната, в която се намира фонда. Тогава какво да се прави? Не считам, че трябва да има концентрация на малък брой депозитарии, защото това ще създаде повече системен риск. Аз а, действително високо ценя работата на господин Гозес по този въпрос и стремежа му да се намери баланс на интересите, да имаме един добър сектор, който обаче да е регламентиран, за да не се допусне системен риск. Госпожа Юри вече каза всичко, което имаше да каже. Искам също от моя страна да благодаря на докладчика. Мисля, че този доклад е добра стъпка напред, така както посочаха и няколко от ораторите тук. Необходимо е да има повече диференциране в някои области. В частните дялови участия и други области. Сега искам да дам думата на представителите на комисията да споделят своето виждане и накрая на докладчика моля да се вместите в рамките на 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам дори да е, съкратя тези 4 минути. Искам да поздравя този доклад. Комисията може само да поздрави този доклад на господин Козес. Сътрудничеството с него, както и с други членове на тази комисия, е, беше много добро и според нас доклада е в добрата посока и изобщо по посоката на комисията по определени аспекти, въпреки че естествено има някои различия. Така че по някои аспекти се разминаваме, но сме убедени, че дискусиите, е, които се проведаха, е, са плодотворни и ще продължат да бъдат плодотворни и ще ни позволят да изгладим тези различия. Първо искам да подчертая всъщност близостта ни. И те са, тази близост е важна. Например, обедената подкрепа за регулиране. Обеденост, че има необходимост от регулиране, а преди няколко месеца тази обеденост не съществуваше още. След това целите. Естествено, целите са споделени. Според нас има три основни цели в предложението на комисията и те явно се възприемат от господин Гозез в неговия доклад. В частност, контрола на системния риск, защитата на потребителя, основен елемент в предложението, но и аспекта свързан с вътрешния пазар, който също е отбелязан силно в доклада и по-специално при подкрепата на идеята за паспорт за управителите на европейските фондове. Приложното поле. Знаете, и аз съм го казвал в този контекст, че това, което наричаме съобхватен подход е елемент от нашето предложение и това ще ни позволи да възприемем препоръките на Г20 по удачен начин. И накрая цяла серия функционални и оперативни изисквания, които дори да са до някъде урязани тук-таме, все пак присъстват в е, доклада, например изискването за оценител, за депозитар, е, изискването да се спазват ограниченията на собствените е, капитали. Изобщо има много неща в доклада на Гозес, които ние приветстваме. Но има и разлики. Е, сигурно няма да имам време да ги разгледам всичките, за да спазя четвърте минути, но нека да е, спомена е, един момент. Това няма да ви очуди. Мисля, че имаме още работа по третите страни, защото това е основен момент, така както казаха и другите оратори. Това е основната трудност. Идеята да се остави това на ресора на държавите членки е много прагматично и доста така изкушаващо, но според нас това не е, е не е без риск. Обратно, има риск действително да се накъса вътрешния пазар и в крайна сметка е, Европа да се превърне или в крепост, или в неограден двор. И в крайна сметка това да зависи от всяка държава членка. Съответно, това означава, че няма да има равнопоставеност, има сериозен риск от липса на равнопоставеност. Затова приказвам всички да обмислят още веднъж този момент. И спирам до тук. 3 минути и 59 секунди. Благодаря. That's, that, that, that's Чудесно. Благодаря много. Сега думата на докладчика за обобщение. Аз няма да защитавам доклада си, само няколко забележки. Първо искам да благодаря на експертите и на сътрудниците от секретарията, които ми помогнаха при изработването на този доклад. Действително много дължа на тях. Освен това, искам да успокоя госпож... господин Мартинс който явно се притеснява за моето здраве и се пита дали не съм се срещал с прекалено много хора. Не, аз приемам хората, които искат да се срещнат с мен. За този доклад действително бяха много, но и при предишните доклади бяха много. Мисля, че приноса на тези, които идват и се срещат с нас, е много интересен. Ние знаем кого представляват, знаем какви са техните интереси и е много полезно за нас да ги чуем, тъй като тези хора имат различни интереси и точно така можем да си съставим подходящо мнение. Не